Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die... Уважаеми колеги, подновявам заседанието, което прекъснахме преди, новата, преди обедната почивка. Вън... Преминавам на английски. Um, we have... За целите на гласуването. Трябва да гласуваме два доклада. Нека да започнем с електронна проверка. Нека да проверим дали оборудването работи. Начало на гласуването. Дали всеки от вас си е взел картата за гласуване или някой е без карта. Вие имате две, така ли? Е, провървяло ви е, само че ние ще видим, ако се опитвате да мамите. Приключваме 23 човека, значи, има в залата. Започваме. Okay, first of all, the report. Първо ще гласуваме доклада на Дерек Вон. Госпожа Гресле. Много благодаря. Внесени са устни предложения за изменения и съгласно правилата на парламента аз внасям възражение срещу тях. Срещу всички е, устни изменения ли? Отговор само тези, които вече са внесени писменно. Б, С, Д, Е и така нататък. Gibt's äh, zur Geschäftsordnung Wortmeldungen? Има ли други процедурни изказвания? Колегата Гаях. Е, ЕНП възразява също срещу из, устните изменения, които нито са колегиални, нито са основателни и съществени, нито разумни те просто се опитват по формален начин да изместят е, по-различните от тях мнения. Като приятел на НП мога само да им кажа отглеждайте си приятелите. И така, докато обсъждаме правил, е, процедурата, изслушахме госпожа Гресле, ще изслушаме отново госпожа Гресле, след като говорим за колегиалност, нямаше да е лошо преди това да ни предупредите за устните изменения, мен и а, докладчиците в Сянка. Това не стана. За това, според мен, цялата тази история е напълно безпредметна. Председателят, добре, да поясним и за, вашата, за вашето собствено устно изменение ли се отнася възражението? Госпожа Гресле? Не. Dann, äh, Тогава да започваме гласуването. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 21 беше това, отхвърля се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Номер 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 на Афет за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето на Афет. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 на Афет. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Агри 1 отпада, изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Агри 4. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 5 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6 за, против, въздържали се, приема се. Агри 7 за, против, въздържали се, приема се. Агри 3 за, против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по Агри 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 8 за, против, въздържали се. Проверка по Агри 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Агри 11 за, против, въздържали се, приема се. Агри 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1, което покрива изменение 25 и Агри 9 за, против, въздържали се, приема се. Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, проверка по изменение 30, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Проверка по 31. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Афет 2. Афет 2. За против, въздържали се. Проверка по второ изменение на АФЕТ. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. АФЕТ 9 за. АФЕТ 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. АФЕТ 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. АФЕТ 8 за против, въздържали се, приема се. Афет 1 за, против, въздържали се, електронна проверка. Афет първо. Електронна проверка по първо изменение на Афет. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с един глас в повече за. Тридесет и второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се. Не е ясно. Правим проверка по изменение 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ясно мнозинство за изменението. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. устното изменение не може да бъде гласувано, защото има възражение. Изменение 37. Тук се казва, ако устно изменение бе се приеме, не се приема, значи изменение 37 за, против, въздържали се. Правим проверка по 37 изменение. Мисля, че се приема, но за всеки случай. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38 отпада. Всъщност не отпада. За. Против въздържали се. Правим проверка по изменение 38. Начало на проверката. Край на гласуването. Приема се. Няма да гласуваме по устно изменение С. Продължаваме с 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Няма да гласуваме по устно изменение Д. Продължаваме с 41 изменение. За, против, въздържали се. Правим проверка по 41 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение Е отпада. Изменение 43. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 44. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 45. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 46. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 48 за, против, въздържали се, проверка по 48 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 49 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 53-то. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Осно изменение А. внесено от госпожа Гресле, така че ще гласуваме, ако никой не възрази. Добре, гласуваме по устното изменение А. За, против, въздържали се, приема. С изменение 56 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Мисля, че се отхвърля, но за всеки случай. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да. Отхвърля се, макар че нямаше яснота в началото. И сега гласуваме по проект от доклада в неговата цялост с измененията към него. Електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравление за колегата докладчик господин Вон. Сега продължаваме с доклада Чешкова. Няма изменения. Гласуваме по електронен път. Доклада Чешкова. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Все още има гласуващи. Всички ли гласуваха? Все още не всички са гласували. И сега приключваме електронното гласуване. Приема се доклада. Поздравление на докладчика. Много благодаря. Можем да приключим с електронното гласуване и да продължим работата по дневния ред. Госпожа Чешкова иска да се изкаже. Съвсем накратко, моля. Chtěla, chtěla poděkovat všem kolegům, protože ještě počkám, až si vezmu sluchátka. Já bych chtěla po, opravdu poděkovat všem kolegům. Бих искал да благодаря на всички колеги да, за готовността да гласуват още днес. Наистина съм благодарна защото всички знаете, че е, бяхме принудени да увежим спешната процедура. Нямахме достатъчно време за обсъждане. Затова намирам резултата за чудесен. Надявам се да се видим още веднъж преди гласуването в пленарната зала, за да обсъдим предложенията. Yeah, thank you very much. Е, follow the agenda. Много благодаря. И сега продължаваме по дневния ред. Точка 13. Проучване на тема какви са необходимите условия за ефективен финансов контрол по отношение на многостранните донорски фундации и фондове и какви примери за най-добри практики в тази област могат да бъдат приложени в Европейския фонд за демокрация и доверителните фондове на ЕСА. Нашия докладчик е госпожа Инеса Яла Сендер – За мен е голямо удоволствие да приветствам тук госпожа Лакосек, която ще направи представяне на проучването. Обръщам се към докладчика първо. Искате ли да кажете нещо? Госпожа Инеса Яла Сендер. Е, е, да, благодаря много, господин председател. Искам да благодаря за сътрудничеството, за работата, която беше свършена в рамките на този проект за проучване. Включително и службите на парламента участваха много активно. И всички се постараха да се определят точно целите на, изслед... на проучването и да се направят необходимите изводи. Фондът за демокрация, както знаете, е доста млад фонд, нов фонд. Той е, не разполага с особен опит. Идеята е, за него дойде при полското председателство, а Полша на базата на опита си от борбата против диктатурата и за демокрацията много активно участва в създата, създаването му. Става въпрос за фонд, съобразен с специфични потребности предназначен да изпълнява специфични цели, каквито до сега не винаги биваха покривани от сега съществуващите европейски фондове. Фондът е специално за страни в преход към демокрация обичайните инструменти на Европейския съюз и европейските институции по-трудно могат да се справят с покриването на тези потребности, просто защото това са по-тромави инструменти, старите инструменти. Така че хората, които в Северна Африка, в Източна Европа се борят за демокрация, се нуждаят от подкрепа и този фонд е точно за тях. Много важна идея е, че в него участват и държавите членки и частни организации и формации. Това е, както казах, нов инструмент с нов механизъм на действие което означава, че и пред гражданите трябва да се гарантира това, че парите които се събират в този фонд. Впрочем, до тук те са 6 милиона евро плюс 6 милиона евро от държавите членки и Швейцария, която се присъедини към фонда. Та трябва да има гаранция пред гражданите да се създаде нова схема за контрол на изразходването на тези средства. За този инструмент от съвършено нов тип трябваше да се намери и достатъчно ефективен контролен инструмент, за да можем да гарантираме пред европейския данекоплатец, че парите му се управляват коректно. А, разбира се, че използвахме опита на различни фундации в цял свят, които са по-особени, по-специфични. Така че смятам, в крайна сметка, че това проучване ще ни помогне да си направим разумни изводи за това как може по оптимален начин да се упражнява контрол над Европейския фонд за демокрация. Надявам се, че е, проучването ще ни помогне и по отношение на контрола върху други инструменти, които също крият потенциални конфликти. Имам предвид разликата между фондовете на Европейския съюз и фондовете на ОНЕ. Знаете, че винаги са се търсили специфичните контролни инструменти, за да се извършва максимално добър контрол. Така че съм уверена, че резултатите от проучването ще бъдат много интересни след което е хубаво да обсъдим какви нови форми на контрол над този нов вид фонд можем да упражняваме, защото в крайна сметка целта е да покажем на гражданите, че Европа е в състояние да откликва на специфичните потребности на хората около, извън Европейския съюз, които се борят за демокрация. Благодаря. Yes, Ayala Sender. Um, I now give the floor uh, to you, Mrs. Uh, Draco Sengheisen, to present your... Благодаря. Сега uh, давам думата на госпожа Ракоси да представи своето проучване. Благодаря за мен е голяма чест да бъда тук и да ви представя това проучване по необходимите условия и най-добрата практика за ефективен финансов контрол при фундации с множество донори. Първо да припомня каква беше целта на това проучване. Е, след това ще представя организацията, която проучихме накратко и е, след това ще ви е, разкажа за основните добри практики, практики, които всъщност така маркирахме и преценката ни за това, кои са най-добри за, българ... за Европейската фонд за демокрация. Сега целта на проучването. Държавите членки на ЕС неодавна решиха да се зададат е, именно тази е, Европейски фонд за демокрация, който има за цел да е, насърчава дълбок дълбоки и устойчиви промени в е, общества, в които се борят срещу е, репресивни режими. И това е, финансиране трябва да става от европейски фондове, държавите членки и комисията. В този контекст се, ни се възложи това проучване, за да се е, почерпим опит от други фундации, други фондове по света, за да видим какви са необходимите условия за ефективен финансов контрол при такива фундации с множество донори и да се опитаме да формулираме най-добри практики и така, се случихме вниманието си върху три теми. Първо управление, което е кръгълния камък и е, основен елемент за избра... изграждане на прозрачна организация, вършен контрол, който създава условия за най-добрите практики и в крайна сметка прозрачност, което е условие за изграждане на доверие. За да извършим това проучване, ние посетихме редица държави, е, използвахме и опите на колеги по цял свят, е, проучихме организации в Европа, но извън е, Европа една фундация в Канада с, в, с университета в Торонто, във Франция Фондацион де Франс е Фондацион до Той, две големи фундации. В Индия разгледахме фундациите Save the Children, е, Спасете децата. Е, интересно беше да проучим ситуацията там. Изискването там беше да се е, следва много подробна нещетоводна отчетност да се иска от всеки донор в САЩ бил и Мелинда Гейтс и Форд фундациите. В Испания запознахме с Foundation International е, и е, политика с публика, с публична политика фундация, т.е. един така широк набор от е, организации, фундации от различни държави и успяхме да проведем лични срещи, интервюта с повечето организации, с изучение на Швейцария и САЩ, където трябваше да ползваме е, публична е, информация, публикувана информация. Не можахме да имаме интервюта там. Какво научихме по отношение на най-добрите практики? Ако започнем с управленията, първото, което е, са направили тези организации, е, и то е много важно, е за да се заложи така е, е, е, е, един тон, е, това е един е, кодекс, на, ети, етичен кодекс, кодекс на поведение, който формулира правилата за определяне, проследяване, предотвратяване възможни конфликти на интереси, е, е, връзки на зависимост и да вгради процедури срещу, за борба с корупцията, а също така да се гарантира независимостта и е, на уменията на хората, които участват в е, е, е комитетите, които управляват тези фундации. След това е, добра практика е, например, да не се заплаща на членовете на управителните е, съвети, а просто да им се възстановяват пътните разноски, а не да, е, но дейността им не е платена. Разбира се, провеждат се няколко срещи на всяки управителен съвет всяка година, за да има активно, не латентно управление е, да се избягва, разбира се, е, същаването на официално пост в някакво правително е, тяло, т.е. едно лице да участва само в един борт, да се мандатност също така да се въведе и възможност за продължаване е, на мандата един път, е, два пъти най-много. Разбира се, е, партньорство, включително между заинтересованите страни, съставане на комиси, оди, одитен комитет, който да надзирава одита, да се е, претегли е, съответните рискове за е, фундацията и да се замисли процедура, чрез която да се предотвратяват рискове. Значи, е, е, в някои организации, които, е, с които се запознахме, донорите не трябваше да бъдат членове на управителните съвети или да не са повече от членовете на управителния съвет, за да се гарантира независимост. И така, ако погледнем, ако вземем примера на големите фундации, Европейския фонд за демокрация всъщност е организирана на два, две нива, управителен съвет и изпълнителен съвет Значи този е, управителен съвет и изпълнителен комитет, освен тях е, и други комисии обикно, е, са съставени. Обикновено те са експертни комисии, специализирани по даден тема е, по които работи е, е, фундацията, именно въпроси свързани с демокрацията. Разбира се, ревизионната комисия, която бе спомената, която се занимава с външен и вътрешен одит и вътрешен контрол, както и оценка на риска и обикновено при тези организации има и финансов комисия, понякога се нарича инвестиционен комитет, който отговаря за политиката за е, управление на инвестициите на фундацията. Разбира се, фундацията се е, управлява от изпълнителен директор с помощта на генерален секретариат Има ясно разделение между управлението на фундацията и е, изпълнителния екип. Колкото до вътрешния контрол, международната рамка за международен контрол се нарича КОЗО, това е комитет на спонсорските организации. Това би могло да бъде добра, добро начало и добра препратка е, е, за фундацията. Целта е да се постигне ефективност, ефикасност на дейността и е, достоверност на финансовата отчетност, приложение на регламента, опазване на характери. Структурата за вътрешен контрол трябва да се организира максимално бързо в една нова организация. Много важно е е, да има усещането за вътрешен контрол още от самото начало на процеса и да се създаде такава култура на вътрешен контрол. Разбира се, е, да се има предвид също това, че контролната структура трябва да бъде съобразена с размера и дейността на фундацията и трябва да се търси добър баланс между разходите за контрол, ефективността на контрола и разбира се, във всичко това трябва да се търси максимално стройна структура с минимум бюрокрация. Е, разбира, трябва да се изготви одитния комитет, ревизорната комисия трябва да изготви карта на риска, когато е, съставя вътрешната процедура за контрол е, които и тази карта трябва да се актуализира и преразглежда, ако е необходимо, на редовни интервали. В повечето държави такива фундации са регистрирани към, към някой държавен орган, това е задължително. Тези фундаци, фундации или фондове трябва да имат и цел свързан с обществения интерес, за да се възползват от данъчни облегчения. Това е много важно, още от самото начало да е ясно дефинирана целта на фундацията и е, независимо от това дали ще се промени живота на фундацията, е, трябва да има да има елемент на обществен интерес обикновено е, се предвиждате и, засил, е, и засилен държавен контрол, който се е, осъществява по различен начин. Фундацията трябва да предоставя финансови декларации и доклад за дейността пред, пред държавата. Обикновено дейността на донорите се документира много точно. За всеки донор, за всеки проект трябва да има много стрикна документация. Това е тясно свързано и пряко свързано с е, е, отчета за, на разходите, за да може да се проследят е, разходите по всеки проект и да може да се е, докладва е, на е, донорите за направените разходи. В повечето държави това, което обикновено се назначава външен аудитор, това е задължително, но има и частни инициативи за НПО-та, които се наричат фондации е, така че повечето фундации, които, сме, е, които проучихме, искат такъв етикет е, от неправителствените организации, за да имат или по-скоро лого, с което да вдъхват повече доверие сред обществото. И накрая, както казах, съответния баланс между ефективен контрол и едни административни разходи в разумни граници. Е, в зависимост от е, държавата, е, държавният контрол е, се осъществява по различен начин, понякога чрез е, е, данъчни агенции, е, понякога е, чрез друг вид организация е, в правителството. Е, но е, е, във всички случаи е, държавата трябва да е, следи много отблизо е, е, интереса, свързан, е, е, елемента свързан с е, е, публичен интерес и е, административните разходи. В някои държави е, се слага таван е, е, или е фиксиран процент от е, цялостните разходи, специално за административни, който не може да бъде превишен. Швейцария, както казах, е, е, в Швейцария съществува задължение за финансовите отчети, колкото задължението да се назначава външен аудитор, винаги се прави задължително, е, когато е над определен прак, с изключение на САЩ, е, там има изключение за частни фундации, но дори да не е задължително по закон, се счита за добра практика и всички организации, които поручихме, е, наемат външен аудитор. Държавен контрол, както казах, е, се съсочава е, главно върху е, разходването на фондовете и е, какво се случва, когато се натъкнат на е, нередности, е, грешки, пропуски и така нататък външния аудитор или пък държавния орган. Тогава фундацията губи статуса си на облагоприятелственост по отношение на данъци и в крайна сметка може да бъде и разпусната, да бъде ликвидирана, ако разбира се се установят дейности, които не отговарят на нейния статут и цели. Обикновено не правителствени организации или е, някакви е, така организации шапки, е, които ви споменах преди това в Канада, във Франция и в Швейцария. Е, и, също са пример за нас. Обикновено, когато говорим за прозрачност, започваме от най-простите към по-сложните мерки. Обикновено при прозрачност се започва с комуникета, съобщения, които са лесно разбираеми. Обикновено се качват на интернет. Те трябва да отчитат различните дейности, не само финансови, но и дейности на, на фонда, е, устав, етичен кодекс е, също трябва да бъде е, на разположение и достъпен в интернет. Протоколи от управителни съвети и други комитети трябва също да се качват в нета. Това води до повече прозрачност и разбира се доклада за дейността и финансовите декларации също са на, трябва да се качат на публичен сайт ако има конкретни компании, кампании за набиране на средства за определена цел, в, при най-добрата практика обикновено се отчитат отделно и конкретно тези кампании с съответните действия, резултата от тях, в идеален случай оценка на усилията и печалбата и разходите. Е, разбира се, заплащането на членовете на комисиите, е, политиката по грантове и е, какви, възмо... и какви възможности предлага фундацията. Също това трябва да се качи на е, сайт за повече прозрачност. В някои фундации е, практикуват вътрешен е, одитен доклад. Обикновено той разкрива възможностите, рискови, рискове, недостатъци в контрола и всичко това е съпътствено с план за действие за подобряване на вътрешния контрол. Отново това е стъпка напред по посока на повече прозрачност. И е, накрая вече най-високата степен на прозрачност е когато е, някои от заседанията на управителни съвет на комитета са от, открити, е, така че хора външни могат да е, е присъстват и да се убедят, че е, процедурите са следвани коректно. В заключение, е, това проучване, Светината на Европейския фонд за демокрация и създаването на този фонд, препоръките в резултат на това проучване ще бъдат следвани следните. Първо да се ограничи броя на а, членове между общия брой е, управителния свет, изпълнителния комитет а, е, и да няма дублиране на функциите в един и в другия е, комитет, а също така изпълнителния комитет, ежедневната дейност на комитета да, трябва да се осъществява чрез експертни, експерти, експерти на тема демокрация. Е, разработване на вътрешен контрол от е, самото начало на Европейския фонд за демокрация трябва да се създаде и да се създаде е, аудиторски комитет с хора, които имат познания по финансови въпроси, управление на риски и така нататък и да се прави редовна оценка на организацията и нейните дейности, което е, се, е, е изискване и е, по устав и по закон, по устава на Европейския фонд за демокрация. По външния контрол Допълнителен контрол може да се осъществява, освен тези проверки и контроли, които се налагат по закон но предвид на това, че трябва да се е, потърси е, баланс между ефективен контрол и опит да се е, ограничат раз, административните разходи, този баланс не трябва да се изпуска от внимание. Прозрачността отново е много важна, именно достъп, достъпна информация да се предоставя, до каква степен вебсайт би бил най-добра практика, комуникета, съобщения за извършените дейности трябва да се издават редовно, програми за борба с корупцията, процедури, подбор на партньори, доставчици, също информация за всичко това трябва да е публична и накрая най-добрите практики които ние сме набелязали в проучването от различни организации, те биха могли да вдъхновят Европейския фонд за демокрация, когато стремежа да постигне прозрачност. Наистина, това е едно много бърз, един много бърз преглед, едно бързо проучване по тази тема. Това можах и да кажа в краткото време, но ако имате въпроси, моля. Благодаря за тази презентация, пълна с факти. Според предварително определения график имаме още 10 минути за въпроси, за коментари. Иска ли някой да зададе въпрос, да направи изказване? Няма желаещи. Ами, значи тогава ще дам думата отново на докладчика. Заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно за представянето на това важно проучване. В изводите му се съдържат много съществени неща, например това, че Европейският фонд за демокрация ще ще бъде много сериозно застъпен в Европейския парламент и за това ни се пада особена отговорност да го предпазваме от конфликт на интереси, от нередности и грешки. Длъжни сме да се грижим да има максимална прозрачност, защото такъв фонд натоварен с такъв специфичен мандат, а именно да насърчава демокрацията, е изключително важен а, в преследването на положителните си цели. А в никакъв случай не бива да допускаме конфликт на интереси или лош менеджмент. На базата на тези изводи сега вече можем да обсъдим дали да направим доклад по собствена инициатива преди фондът да се създаде. Неговият изпълнителен директор вече е номиниран. В момента се работи по проучване на различните възможности. А пак Така че с господин Ламсторф и с други привърженици на фонда можем да поговорим. Моля да бъдем извинени, има технически шум в българската кабина. Yeah, <clears throat> that could be one of the outcomes. I suggest that we discuss that uh, with the coordinators, and then uh, we can easily contact. Значи, всъщност, ще се свържем с колегите от другите комисии. Проучването е направено. То е, е налично, е, достъпно е за членовете на АФЕТ и е, Деви. И мисля, че е добра основа за по-нататъчни дискусии. Благодаря много за презентацията ви. <coughs> Уважаеми колеги, много се радвам да поздравя сред нас делегация от представители на различни сметни палати. Начало на делегацията е представител на Федералната сметна палата, господин Меринг, господин Пелцер, представителка на Сметната палата на Франция, само ние сме. Добре дошли сред нас на това наше открито заседание. Така, сега да продължим с следващата точка на дневния ред. Okay. Uh, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, uh, ich darf jetzt... Уважаеми дами и господа, продължаваме заседанието. Добре дошъл на комисаря Шемета сред нас. Днес, днес сме предвидили различни теми, които сме любопитни да обсъдим с вас. През изтеклите седмици бях направил предложение на координаторите да ви поканим, за да обсъдим с вас темите около по-нататъчното осигуряване на дейността съгласно принципите на правовата държава на ОЛАФ, Европейската служба за борба с измамите. Сега от свое име ще ви кажа, че сме обезпокоени до известна степен от това, че през последните 9 или 12 месеца а, бяхме свидетели на една, меко казано, проблемна и неприемлива ситуация. За какво става въпрос? след а, напускането на бившия комисар Джандали имаше членове на надзорния съвет на ОЛАФ, които се оттеглиха. Първо председателят, господин Тимерманс, без да посочи причини и малко по-късно малтийският член на надзорния съвет, госпожа Скембли. от е, тримата е, техни наследници, техни наследници, които бяха в резерв, резервния списък, двама отказаха да заемат позиции в надзорния съвет, така че този съвет в момента не е в пълен състав, т.е. не може да упражнява задълженията си в пълен размер. Какво означава това? Това е знак, че е, отнош... за отношенията между генералния директор е, и надзорния съвет на Олаф не е, е гарантирано. Нещо, което не може да бъде в интерес на нашите институции, комисия, съвет и парламент. Така че доста си блъскаме главите тук как да се отнасяме към този въпрос. Получихме годишния доклад на ОЛАФ, в който се поставят редица доста сериозни проблеми. и се питаме, направихме ли ние, парламент, съвет и комисия, всичко необходимо, за да създадем сигурни институционални рамки за борбата с измамите, така че дейността и на организацията да протича гладко и в синхрон с принципите на правовата държава тъй като ще обсъждаме и съответния регламент. Това е следващата точка от дневния ни ред, който скоро ще се гласува регламента относно разследванията, провеждани от ОЛАФ. Решихме да ви поканим, господин комисар. Смятаме, че в случая комисията носи специална отговорност, защото ОЛАФ е а, независим орган, но е част от комисията. Такава е правната рамка. Няма Европейска прокуратура. Въпреки това, трябва да създадем функционираща система на проверки и корекции, за да се спазват всички необходими правни аспекти пожелание на нашата комисия, но и пожелание на председателския съвет, който се състоя миналата седмица, решихме да се занимаем с този въпрос тук в нашата комисия, тъй като е в интерес на обществеността и на самите институции да се внесе яснота. Преди да ви дам думата, господин комисар, нека да ви кажа, че а, винаги с удоволствие си сътрудничим с вас и комисията. В конкретния случай очакваме от вас да изиграете активна роля. Ще дам думата, разбира се, ако желая и на нашия докладчик, госпожа Гресле. Не желаете? Добре, тогава господин Шемета, нека да чуем вашата гледна точка аз знам, че сте загрижен след предварителния разговор, който водихме и знам, че и вие смятате, че трябва да се направи всичко необходимо, за да си стъпи на краката осново в надзорния съвет на Олаф. Помня, че на едно от първите заседания, когато бях новоизбран председател, обсъждахме напускащите. Е, обсъждахме напускането на наши членове, които напуснаха комисията, преди това бяха дългогодишнени е, членове и те тогава повдигнаха този въпрос. Има ли конфликти е, между сегашните членове на надзорния съвет? Чувал съм от напусналите е, този надзорен съвет членовете, че има какво да се желая и какво да се подобрява там. Сега, година по-късно след този разговор, констатираме, че конфликтите не са намаляли, проблемите не са намаляли, напротив, е, като че ли са се разраснали. Така че искаме да работим заедно с комисията по този въпрос и да я приканим към активност. Добре дошъл, господин Шемета, имате думата. Thank you very much, uh, uh, Mr. honorable uh, members. As understand, we... Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Доколкото разбирам, разбрали сте се да обсъдим двете точки отделно. Първо, надзорния съвет и след това реформата на Олаф, аз бих искал така или иначе по-отделно да говоря за двата доклада. Нека да започнем с доклада за годишната дейност на Олаф. Искам да благодаря естествено за поканата да присъствам на този обмен на позиции. Доклада трябва да се обсъди утре на вашето заседание. За съжаление, утре колегиума на комисарите ще разглежда европейския семестър, затова не мога да присъствам на вашата дискусия. Е, ще бъде тук е, господин Кеслер. И сега, какви са моите коментари? по този доклад. Комисията смята, че Олаф има важна роля. Самия Олаф трябва да бъде наблюдаван и да бъде защитен от въздействие извън това на европейските институции. Освен това трябва да се подобри функционирането на ОЛАФ, като се наблюдава разследващата функция на ОЛАФ. тези два аспекта бяха написани в доклада за 2012 година. Настоящия доклад е първия от страна на надзорния комитет в рамките на неговия мандат. Нека в самото начало да кажа, че е, в е, отношенията между един е, наблюдател и наблюдаван винаги може да има търкания това не е нищо нередно. И аз не съм шокиран от коментарите в доклада. Аз обаче смятам, че е изключително важно да се анализират системните препоръки. Освен това смятам, че Олаф следва да разясни е, известните недоразумения и да се работи за решаване на проблемите. Нека да припомним нещо, което се споменава от надзорния комитет по време на първата година от мандата му има редица положителни промени. Има реорганизация на ОЛАФ, приемат се нови структури за разследване, така наречените ICEPS, има нови работни споразумения между ОЛАФ и надзорния комитет по силата на регламент 73. Доклада отчита подобренията в рамките на новите вътрешни процедури. Следващи от вътрешната реорганизация на ОЛАФ. ОЛАФ приложи препоръки на Европейския омбудсман – този доклад отчита личната отговорност на генералния директор на ОЛАФ. Надзорният комитет отчита факта, че са разделени разследващите структури от политическите структури на ОЛАФ и смята, че това е стъпка напред при укрепването на разследващата дейност на ОЛАФ. Надзорният комитет признава факта, че изискването за надлежни проверки на законността допринася за легитимността на действията на Олаф. Аз смятам, че генералният директор трябва да бъде насръчен да работи в тази насок. Нека да погледнем по-критичните бележки на надзорния комитет. За някои от тях вече има предприяти действия, за други има мерки, които се очертават в самия доклад. Няколко примера. Първо, по отношение на достъп до информация за конкретни казуси. Доклада отчита, че сключването на Споразумението за сътрудничество между ОЛАФ и надзорния комитет през септември 2012 година е довело до подобрение на положението. Разбирам, че ОЛАФ е готова да обсъди преглед на това споразумение. На второ място, твърде голяма част от информацията в 9-месечните доклади е била прикрита. Аз вече съм дал препоръка на директора на ОЛАФ е, да ограничи прикриването на информация в максимална степен. На трето място имаше препоръки във връзка с бюджетната процедура. Тези препоръки вече са взети предвид в процедурата за следващата година. По отношение на останалите елементи от доклада предстои още работа. Аз наредих на генералния директор на ОЛАФ да сътрудничи с надзорния комитет по всички тези елементи. Ние отчитаме заключенията на комисията във връзка с разследващата дейност на ОЛАФ. Няма съмнение, че всяка разследваща дейност на ОЛАФ трябва да отчита основните човешки права създаването на звено за контрол на качеството в рамките на ОЛАФ е насочено към изпълнението на тази цел. Една от основните задачи ще бъде да се дава е, информация и е, съвети на генералния директор за това доколко се изпълняват разпоредбите свързани с човешките права. Системата, според мен, работи. Годишният доклад не идентифицира системни нарушения на основните човешки права. Това се потвърждава и от данните, които имаме във връзка с броя на делата спрямо Олаф. От 2008 година на сам са заведени 1670 две дела. Засегнатите в тях са 1117 души. Само в 15 случая има обръщане към съда във връзка с нарушения от страна на Олаф. Това означава, че в много голям процент от действията на Олаф не могат да се намерят нарушения. В пет от случаите е имало основание за анулиране на съответния акт и за изплащане на компенсации. В останалите 10 случаи от тези 15 съответният съд е решил, че иска е бил неоснователен. Всичко това показва, че няма системен проблем с процедурите, които ОЛАФ спазва и се зачитат основните човешки права. Доклада, естествено, отбелязва някои мерки предприяти от ОЛАФ през 2012 година. Някои от тях са свързани с прехода между стари и нови разследващи процедури. Да се надяваме, че за бъдеще точно по тази тема няма да има проблеми. Надзорният комитет вижда някои проблеми с а, новите процедури. Мисля, че те могат да бъдат решени в рамките на диалог с генералния директор на ОЛАФ. Надявам се, че новата нормативна рамка за действие на ОЛАФ ще бъде разяснена максимално бързо. След като новия регламент за действия на ОЛАФ влезе в сила, разпоредбите за сътрудничество с надзорния комитет ще трябва да бъдат актуализирани. Като се има предвид, че настоящите разпоредби бяха приети преди реформата, ясно е, че ще трябва да се направят промени. Аз смятам, че това трябва да стане в дух на сътрудничество между ОЛАФ и надзорния комитет. Генералният директор на ОЛАФ ме увери, че на надзорния комитет ще бъде даден проект на така наречения ISIPS. В доклада има един аспект, с който не съм съгласен – Става въпрос за промените в регламента за ОЛАФ, за които вече са се договорили институциите. Реформата на ОЛАФ ще бъде обсъдена като следваща точка в дневния ред и сега не искам да навлизам в подробности. Въпроса за ролята на комитета обаче е важен за целите на дебата по тази точка. Нека накратко да кажа какво смята комисията. По отношение на процедурата, нека да припомним, че този въпрос не е нов. Напротив, дебата по ролята, задачите на надзорния комитет продължи в рамките на години и особено през 2012 година. Този въпрос е една от най-деликатните теми и по този въпрос съвета и парламента имаха различни позиции. Съвета все още смята, че трябва да има цялостно наблюдение на работата на ОЛАФ от страна на комитета. Е, трябва да се идентифицират системни нарушения, но да не се обръща внимание на отделните казуси. В годишния доклад се създава впечатлението, че ролята и правомощията на надзорния комитет не са били отчетени в пълна степен. И това е погрешно впечатление. Компромиса, до който стигнахме до миналата година относно ролята на комитета е задоволителен. Няма разпоредби в регламента на Олаф относно отговорността на членовете на комитета. Ако ролята на комитета се разшири, това ще е много добре, за да се поддържа правилното равновесие и за да се избегне поставянето на риск на независимостта на Олаф. Накратко, в рамките на настоящия си състав и по силата на настоящата правна ромка, рамка, надзорният комитет не може да се превърне в а, нещо като а, изпълнителен съвет на Олаф. В исторически план а, Генералният директор на Олаф винаги е действал независимо. Това не означава, че не трябва да има контрол. Искам да подчертая, че гражданската отговорност е много интересен аспект, когато се наблюдава начина по който действа Олаф. Ето защо са заделени много ресурси за, за правната рамка на Олаф и ето защо и аз съм поканен тук. На второ място, разследванията на ОЛАФ са административни по характер. Те подлежат на съдебен преглед от а, национални съдилища и от Европейския съд. Този съдебен преглед има за цел да гарантира надлежното спазване на човешките права. В заключение, нека да подчертая, че комисията все още смята, че има възможност за подобрение на дейността на ОЛАФ. Доклада обаче, поне според нас, показва, че благодарение на мерките, предприяти от генералния директор в последните две години, Олаф е на прав път. Ние смятаме, че Олаф трябва да продължи да се усъвършенства, като това трябва да става в дух на сътрудничество. Благодаря за вниманието. Благодаря много, господин комисар, за вашето изчерпателно е, и пълно е, изявление. Сега трима колеги е, желаят, желаят думата. Първо, Кесли. Е, като докладчик искам да ви благодаря, господин комисар, че дойдохте в Германия. Приказките обикновено имат хубав край и накрая се казва и ако не са умрели, живеят щастливо и до днес. Страхувам се, че по този въпрос вече ще трябва да направим нещо повече от това да си разказваме приказки, колко щеше да бъде добре, ако цареше световен мир. Тъй като не цари, искам да ви попитам е какво направихте, за да окажете влияние върху генералния директор, да направи така, че надзорния съвет да започне да работи. Директора просто не иска този надзорен съвет да започне да работи и за това лавира. Може би не сте е, забелязали, препоръчвам ви точка 45 от доклада. Там се говори за манипулирането и лавирането. Има една точка, в която се говори и за хаотично управление на, Ал... на Олаф любимото ни е приложение 3. Ако се зачете човек в тези неща, трябва да реагира по друг начин от това, което направи комисията. С много мъка се оставих да бъда убедена, това, в това, че текста, който са толкова мъчителни преговори постигнахме, все пак има празноти трябва да се предприеме нещо. Не можете да кажете нещата ще се оправят от само себе си. Няма да се оправят. Е, не може непрекъснато да се занимаваме с едни и същи теми, които почти вече стават досадни. Ясно е, че и вътрешните мерки, които е взел генералният директор с цел повишаване на ефективността, всъщност са довели до тежка дисфункция и е, влушаване на борбата с измамите. В доклада има една точка 77 с е, гранични стойности. Значи не се преследва, е, например, измама в размер под 1 милион евро и под 5 хиляди евро в селското стопанство. Това ли е службата, която пази финансовите интереси на Европейския съюз? Моля ви, вземете отношение по този въпрос. Освен това има още някои наши констатации на нашата комисия. 423 външни случая, които, работата по които е открита през януари 2012 година. Съдът на Европейския съюз казва, че се започва производство, когато има достатъчно основателни подозрения. А тук в много случаи става дума за приключили производства, които се подновяват. Не бива да се отнасяме лекомислено към всичко това. И преди всичко трябва да се занимаем с въпроса как защитаваме основните ценности – а, това контролно звено, който, което трябва да се занимава и с, с проверката за съответствие с законодателството, все още не си е довършило работата. Трябва да ви кажа, че ако не се справим в тези проблеми, ще бъде много трудно само като споменем случая с комисаря Дали. Като погледнем с какво се занимава Олаф, а в същото време редица случаи прешасват по папките – Просто не знам какво да кажа. В един от 20 случая имаме разпит на обвинения, а при свидетелите са 1 на 12. И ако обърнем обратно нещата, ефекта от случая дали 7,5% от разпитите на а, с заподозрени е, лица са отпаднали. До ден днешен не знаем какво стана. Вие казахте, че ще из, издигнете искане за поемане на отговорност от страна на надзорния съвет. Вие ще поемете ли същата отговорност пред съда на Европейския съюз. Мисля, че това е скандално искане на комисията. Ако това е проблемът, в бъдеще ще настояваме а, правилото за отговорност, за гражданска отговорност на всеки служител в а, комисията да бъде прилагано. Не може по този начин да сплашвате хората и да ги карате да се боят да си вършат работата. В началото подходих като вас. А, този, който контролира, пречи, значи трябва да го махнем. Така си мислех. Обаче не е така. наблюдаваме как службата просто ни се изплъзва от контрол. Не може да търпим повече това. Вие сте комисаря, в чието ресор е тя. Аз не съм забелязала особено старателно да се грижите за решаването на този <clears throat> проблем. Има, и вие носите отговорност за този конфликт между директор и генерален директор и надзорен съвет. Още повече, че комисията има такава роля, разписана в регламента за ОЛАФ. Крайно време е всички засегнати страни да седнат, да се разберат и да престанат да създават проблеми на надзорния съвет, който се, за, трябва да се занимае с редица спешни въпроси. Крайно време е. Защо се създават толкова пречки пред над надзорния съвет на ОЛАФ, например, да получава информация по досиетата за приключени разследвания. А членовете на съвета са подписали декларация за спазване на професионална тайна. Можете ли да си представите, че от надзорния съвет ще изтече информация, която вече не е изтекла от ОЛАФ? Аз лично не мога. Крайно време е комисията да си поеме отговорността и да предприеме някакви действия, включително и по случая Дали. Защото иначе ще а, имаме огромни проблеми. Този орлов поглед, който съвета и комисията искат да си запазят от високо да гледат на нещата, е разбираем, но е пагубен. Просто ако няма да правите нищо, разпуснете надзорния съвет и толкова. После ще си задам и въпросите. Председателят засегнати бяха редица въпроси от госпожа Гресле. Мисля, господин комисар, че ще искате веднага да отговорите, защото бяха много въпросите, които се поставиха. Well, Тук Важно е да избегнем каквито и да недоразумения. Е, и ще кажа ясно, да, проблеми има в отношенията между надзорния комитет и ОЛАФ. Това е истината. Но моя подход при решаване на тези проблеми е да търся конструктивния начин за решаването им да доближат двете страни една към друга. И ако ме попитате как работя с надзорния комитет, аз през май участвах в заседанието на надзорния комитет и там обсъдихме всяка подробност от работата на този комитет и начините по които да се подобри работата на ОЛАФ е, както и е, правил, правилата, които трябва да се спазват, за да се избягват недоразумения разминаване. И мисля, че на намерихме общ е, подход, стигнахме до общи изводи. Например, доста, достъпа до системата за санкции по отделни дела. Мисля, че е, ще се съгласите, че спогодба по различните организации е напредък, защото при това нямаше е, никакво съгласие, никакви норми, правила как да действаме с тази деликатна информация. Сега такива правила има. Надзорният комитет на Олаф ми каза, е, окей, тези правила трябва да се досъвършенстват. Аз им казах, е, уважаеми, почитаеми членове на комисията, на комитета, е, предложете как да го направим. Сигурен съм, че генералният директор на ОЛАФ ще се съобрази с това и ще обсъди е, тези подобрения, а те на свой ред ще е, направят така, защото е, всякакви недоразумения при достава до информация ще бъдат изчистени. Ако погледнем статистическата разбивка на е, е, на ISIPS, е, след е, приемането на правилата през 12-та година, август 12 имаше, получихме 72 молби от надзорния комитет на ОЛАФ е, за достъп до системата за управление на делата на досиетата. Във всички случаи бяха положителен отговор, получиха тези заявки, достъп беше осигурен, ползва се тристъпковата процедура, по която се бяхме, за която се бяхме споразумели. В 61, по 61 от 71 случая, както казах, надзорния комитет поиска пълен достъп. В 61 от случаите получи след първата стъпка пълен достъп. В останалите. Надзорният комитет реши, че е достатъчно след първата степен и че не е необходимо да се отива по-далеч. Това, което се опитваме да кажа е, че трябва да търсим конструктивен начин да решим проблемите ще кажете какво правя аз, за да се подобри положението. Сега въпросът с очернянето бе представено от е, надзорния комитет на ОЛАФ като проблем, който ни им дава възможност да е, направят добра оценка на, на е, проблеми, свързани с забавене на, бавене на докладите на ОЛАФ и правилата съответно бяха променени от генералния директор той е, помоли персонала да, съответния персонал да подготви тези е, правила, да поиска е, коментар, да ги представи на надзорния комитет за коментар. Олаф не получи коментар по тях и следователно правилата бяха е, приети в този им вид. Но сега има е, ясно разписани норми за това как да се е, заличи, да се е, скрие информация, която се отнася до лични данни, е, запазване на сигурността на свидетели и така нататък. Колкото до е, е, праговете, е, тук има ясно, чисто недоразумение. Да ви припомня, че през 2008 стария бившия надзорен комитет предложи да се въведат прагове в разследванията на Олаф. Това беше препоръка на надзорния комитет тогава и това Олаф започна да прави след приемане на тази препоръка. Новите норми промениха ситуацията. Те е, трансформираха тази простичка процедура на минималистични норми е, в приоритети на следователската политика, които стъпаха върху четири критерия. Е, а, а, ко, например, кога да се а, а, конкретно да се а, обърнем към разследването, кога да се предоставя и досието на националните а, органи. Тук се съдържаха правилата за пропорционалност, смисъла, добавената стойност от разследванията на ОЛАФ, финансовото въздействие, и четвъртото правило is uh, Uh, е, беше uh, принципа за субсидиарност, прилагане на този принцип. Възоснова на тези правила Олаф значително увеличи броя на е, разследванията в областта на е, митническите въпроси и структурните фондове. Е, в изследвания период 186 следствия е провел в тези две сфери, митници и структурни фондове, два пъти повече от 2011, три пъти повече от 2010 и 7 пъти повече от 2009. Тоест, е, числата и фактите са, говорят сами за себе си. После е, ресурсите, с които разполага надзорния комитет. Ако погледнем финансовия ресурс, трябва да е ясно, че има е, определено отделно перо е, 200 000 евро годишно за надзорния комитет на е, ОЛАФ от бюджета на Европейския съюз. И тези е, това число не се променя и надзорния комитет на ОЛАФ никога не използва до е, последно, до е, последен цент е, тази сума, което също е факт, така че те се връщат в бюджета. Е, колкото до е, човешки ресурси, е, надзорния комитет на ОЛАФ смята, че им трябва още едно е, лице, е, за да изпълняват задачите си. Е, и сега се обработва това искане и смятам, че скоро ще бъде решен е, въпросът и надзорния комитет ще получи още една бройка е, в секретарията, за да може по-добре да изпълняват задълженията си. Regarding Uh, Колкото до този фундаментален подход, а именно защита на основните права, не вярвам да има някой в тази зала, който смята, че защита на основните права е, е маловажен въпрос. Разбира се, че е важен. Всички сме съгласни с това. Въпросът обаче е как да организираме процедурата е, по най-добър възможен начин. Е, сегашната е, процедура и новия регламент за ОЛАФ разписва много точни правила по отношение защита основните права и изисква конкретни разпоредби, които да бъдат включени в е, регламента на ОЛАФ е, относно специално е, посветени на основните права. Важното тук е да погледнем е, от гледна точка на системата какъв, и какъв е процеса. Разбира се, трябва да направим всичко възможно да е, разполагаме с е, правила, които обхващат всички аспекти на основните права. Но въпросът е каква е ролята на надзорния комитет, каква е ролята на съдилищата в. Е, And according to the new system, the role of the supervisory committee is foreseen as е, е, Ролята на надзорния комитет е, е системно да оценява потенциалните слабости в защита правата на човек, основните права. Но не разбира се да прави анализ и оценка на всеки случай по-отделно. Правата и задълженията според този пък и предло... Е, проекто регламента, е, това са права и задължения на съда. Съдът може напълно да е, оцени, да прецени дали са спазени основни права или не е, чрез е, в е, следствията, водени от Олаф. И както казах в водните си бележки, имаме няколко дела. Вие сте запознати с предишни стари дела, при което съда излиза с ясно решение и преценка в случаи, когато основни права не са спазани напълно и е, това е, е последвано от е, конкретни мерки, които Олаф трябва да е, предприеме и генералният директор на Олаф. С други думи, подходът, е, който е, се въвежда е, по отношение на надзорния комитет като орган, който отговаря за оценка е, за преценката доколко са е, спазени основните права, е, означава също и пряко участие на надзорния комитет на ОЛАВ в самото следствие. И регламентът ако видите, погледнете при отбилна точка 18 е, от е, регламента, е, експлицитно забранява на когото и да било комисията, на други институции или други органи и на надзорния комитет да се намесват в вътрешно разследване. Така функционират нещата. Мисля, че това е вярният подход защото ако обърнем нещата, ако погледнем от друга е, гледна точка, е, е, ние напълно трябва да преструктурираме, да премоделираме системата, което ще изисква страшно много е, оценки, е, разисквания, за да изберем изцяло нов модел за функционирането на ОЛАФ. Yeah, thank you very much. Благодаря много. Сега Инес Аяла Сенда има дума. Благодаря, господин председател. След малко трябва да тръгвам, за което много съжалявам, господин комисар, но трябва да участвам в три странни преговори. Благодаря ви за информацията, която ни поднесохте току-що. Благодаря ви, че ни давате възможност да водим този разговор с вас. Нека да изтъкна няколко въпроса, които се нуждаят от допълнително пояснение. В миналото основният проблем беше бяха указанията за работа на Олаф, но те не обхващат всичко необходимо, включително и служителите на ОЛАФа. тези хора трябва да си вършат работата и им е необходима формална защита, формална сигурност, за да са спокойни, че ако си вършат работата, това няма да породи проблеми за тях. Така че трябва да им се гарантира някакъв правен статус – като гаранция пред онези, срещу които се води разследване. Трябва да има и гаранция за отчетност на тези неща пред парламента. Трябва да има защита на тези хора, пак повтарям, пред онези, които биват разследвания. Има достатъчно известни случаи които приключиха просто така. А в крайна сметка и съдът на Европейския съюз в Люксембург се произнесе многозначително тъй че а, указанията за работа на Олаф трябва да получат официален статут и да а, защитават правата на служителите на Олаф както разбира се и на разследваните. И тогава вече, каквото и да реши генералният директор или председателят на комисията, тези служители да имат своите гаранции. Важното е в резултат от нашия дебат да се вземе някакво решение. Решение с достатъчно кораж. Надзорният комитет надълго и на широко сме го обсъждали. Наистина много благодаря на госпожа Гресле за нейния доклад. Сега вече всички сме убедени, че надзорният комитет представлява организъм, който е много важен за Олаф с този особен статут на Олаф, за да може Олаф да бъде максимално независима организация, трябва да има надзорен комитет. И надзорният комитет трябва да има възможност за достъп до всяка информация, досиета по производства, по разследвания и така нататък. Защото по този начин ще може да се е, гарантира добрата независима дейност на ОЛАФ. Ако възникнат съмнения, ако нещата започнат да се бавят по неясни причини, ако досиета започнат да прешасват по чекмеджетата, е, Тогава е момента надзорният съвет, и той единствено и само той, да гарантира независимостта на ОЛАФ, включително и пред парламента. За да сме сигурни, че нещата няма да бъдат оставени просто така без последствия. Така че не е надзорният комитет трябва да се поставя под съмнение, напротив, трябва да сме справедливи и да му дадем възможност да си върши работата. Като му дадем правото да проверява защо се бавят разследвания, защо се прикрива, примерно, или се замита под килима някакво досие и така нататък. понеже говорим и за регламента, а колегата госпожа Гресле смята, че той трябва да бъде променен към по-добро. И аз ще кажа, че има какво да се пипа, пипне по този регламент. По повод на случая с комисаря Дали, могат да се направят такива изменения. Трябва да ни гарантирате, че ще появите инициатива за такова изменение на регламента в положителна насока, така че да сме сигурни, че за напред случаи като този на господин Дали няма да има. не мога да не подчертая колко полезна работа е свършила нашия докладчик госпожа Гресле. Е, надзорният комитет работи добре, Олаф също работи добре, но ние искаме гаранции. Инструмент, който да предотвратява всякакви измами. Защото Олаф работи с парите на европейските данакоплаци. Значи трябва да се пазят правата на всички страни, включително и на разследваните. Благодаря. Много колеги са се записали, така че нека да видим сега господин Пипер. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Европейският съюз а, е подложен на критика, особено по отношение на финансовото си поведение. Смятам, че възможностите ни да наблюдаваме, да контролираме, да се намесваме срещу измамите – трябва да е с такъв подход, че наистина да няма и капчица съмнение по отношение на спазването на принципите на правовата държава. В противен случай за нас ще има големи проблеми не само с оглед на предстоящите европейски избори, а и по отношение на това как се отнасяме към европейската идея. Имам впечатлението, че през последните седмици си играем като в баснята за заека и таралежа но всъщност фактите, които бяха повдигнати като обвинения в, отправени като обвинения в случая Дали, като че ли загубиха своето значение. В момента не играят никаква роля. Имам следния въпрос, господин комисар. Смятате ли вие, че в хода на разследването преди освобождаването на комисаря Дали всичко беше в съответствие с методите на правовата държава. Обеден ли сте вие като комисар? След като сте се запознали с доклада на надзорния комитет. Ако смятате, че всичко е наред, имам втори въпрос. Казахте, че много от проблемите може би се дължат на това, че е, се намираме в преход от стара система на е, процеса на разследване към нова такава система. Но не мога да не попитам и съгласно старата система, не можеше да се манипулират свидетели, не можеше да се фалшифицират телефонни разговори, не можеше да се прикриват информации от председателя на комисията и а, това приемливи методи на разследване ли са съгласно старата процедура? Законосообразно ли беше това по старата процедура? Къде виждате проблемите на старата, стария механизъм? Смятате ли наистина, че тези нарушения, които са просто от наказателен характер и в много от случаите и са такива, приемате ли такова нещо? Всичко това се случи през 2012 година. Аз съм докладчик по освобождаване от отговорност на комисията. Никак не ми се ще това да се превърне в е, основна тема на процедурата по освобождаване от отговорност. Смаян съм, че е, така бягате от конкретен отговор на зададените въпроси. Не можем да се крием зад общи формулировки. Казвате, че ще бъдете конструктивни. Конструктивен значи ще обвиним някого, ако смятаме, че нещо противоречи на принципите на правовата държава. Нека да си говорим конкретно. Моля ви, реагирайте по-конкретно на отделните обвинения не ни залъгвайте с общи приказки как щяла да се, как щяла да се промени регламента. Моля ви, дайте ни конкретна информация за процеса на разследване. Председателят ще допусна още един въпрос, след което ще дам възможност на комисаря за отговор, господин Малчитис. Гермас е, е, комисаря, като ще Да, благодаря за това, че сте сред нас, за да обсъждаме тази доста противоречива тема. Както вече е, беше казано, положението е доста сложно. Въпросът обаче е, че е, цяла година е, обсъждаме темата и се опитваме да намерим решение, да изясним нещата, но не намираме решение в нашата комисия. Сега, като е, вие сте един от е, сериозните е, членове на комисията, които, е, в чието портфел влиза такава важна служба. Е, и от изложението ви днес разбирам, че вашите е, е, си давате сметка е, че е, има проблеми, има недоразумения, е, но аз очаквах от вас нещо по-конкретно е, нещо е, по-ясно да кажете по е, ролите на генералния директор и надзорния съвет? Какво трябва да правят в бъдеще, за да се избегнат тези проблеми? да, много е направено за да се подобри положението с Олаф, но вие трябва сега да поемете политическата отговорност. Е, значи е, обвиняват е, президента, председател на комисията, че не е, е, е, е информиран и че това не му дава, прави невъзможно за него да прецени, да прецени вината на един от комисарите. Но въпросът ми е следния. Когато работех, аз някога бях ръководител на едно министерство, и а, а, а, тези две институции, генералния директор и е, е, надзорния съвет, поканили ли сте ги някога, за да обсъдите е, проблема с тях, да си разграничите, е, отграничите е, сферите на действие? Едната институция смята, че е, едната, другата е опломощена, другата смята, че е, няма достатъчно правомощи, затова не е компетентна. Важното е, че трябва нещо да се направи. Иска ми се в бъдеще да се организира една по-широка дискусия, за да се изясни този въпрос. Е, и е, тези отделни разговори да бъдат е, взаимообвързани, за да се стигне до единно мнение относно реформите, за да могат да бъдат изчистени все повече дела, свързани с измама. Благодаря. Благодаря много. Да, мисля, че дойде момента да чуем отговора ви, господин комисар. Благодаря. По отношение на вътрешните процедури. Имаше няколко въпроса тук. Много е важно парламента да одобри плода на 9 годишни разговори общо 9 години. Предложението, което беше подкрепено и от съвета, съдържа е, ясни правила и разпоредби за регулацията и дава възможност е, на Олаф е, да приема разпоредби за изпълнение – Знаем, че регламента е динамичен по своя характер и трябва да дадем възможност на Олаф да актуализира правилата, ако има промени в ситуацията. Но фундаменталните принципи са част от проекта на регламент и това беше част от компромиса между Европейския парламент и съвета. Така че би било добре да приемете регламента и по този начин ще се реши проблема с стабилността. Що се отнася до достъпа до информация, аз вече говорих за системата за достъп до различните дела. Аз поисках от надзорния комитет да представи своите предложения е, и те искат да се подобри тази система за управление на конкретните казуси. Когато надзорният комитет даде своята позиция в това отношение, и своите предложения. Е, мисля, че би следвало генералния директор на ОЛАФ и надзорния комитет да седнат на една маса и да решат е, веднъж за винаги всички спорове относно това дали е давана достатъчно информация или не. Информация по искане на надзорния комитет. по някои въпроси с по-общ характер. Един от тях беше на господин Пипер. Важно е да се прави е, това разграничение. Какво точно представлява независимостта на Олаф? Не ми се иска външни лица да се намесват в разследващите правомощия или дейности на ОЛАФ. Ето защо съда трябва да може да решава. Сега имаме две съдилища. Един Малтийски съд и Европейския съд, които се занимават с този въпрос. Как може политиците да правят оценки на една или друга функция на ОЛАФ? Съда трябва да решава дали някакво предприето действие е било правилно и дали то е зачело основните човешки права. В противен случай просто ще накърним независимостта на Олаф. Наши задължения като политици е да работим за подобряване на правилата, с които разполагаме. И комисията е готова да работи с Европейския парламент за това да се усъвършенстват правилата. Но не ми се иска да има пряка намеса на политиците в разследващата дейност на Олаф. Това е против дейността, против правилата, по-скоро, които са приети от вашата институция и от съвета. Така че не мога да коментирам конкретни аспекти по казуса Дали. Тези коментари ще бъдат използвани просто в рамките на съдебното производство. Погледнете предишни случаи от този род. Имало е коментари, които са използвани срещу конкретни лица, срещу комисията в определени случаи. Така че нека да сме наясно. Независимостта на Олаф трябва да се съхрани и съда трябва да решава дали са били запазени е, и зачетени правилата или не. Господин Балчитис, попитахте за информацията, която се дава на председателя на комисията, ако правилно съм разбрал вашия въпрос. Имаше известно недоразумение. Според стандартната процедура всички служби на комисията информират генералния секретар за някакъв конкретен случай и генералният директор на ОЛАФ следваше процедурата и след това генералният секретар на комисията следва да уведоми председателя на комисията за това какво се случва. Така че не е правилно тълкуването, според което на генералния секретар е слаган намордник, така че той да не информира председателя на комисията. Не стоят така нещата. Генералният секретар Е, трябва да информира председателя на комисията, освен това, че той не следва да оповестява тази информация, включително и сред комисарите. И това е фундаментално правило. Ако допуснем, че Олаф информира съответния комисар относно подробности за всяко разследване, то това би било напълно неприемливо, защото би представлявало политическа намеса в разследващата дейност на Олаф. А никой не иска нещо подобно да се случва. В такъв случай комисията ще придобие огромна власт. Ако и се дадат такива правомощия и такъв достъп до информацията на Олаф. Така че настоящите правила и правилата, за които сме се договорили, които ако бъдат прияти, ще въведат нови мерки, е, нови е, разпоредби. Е, мисля, че настоящите и бъдещите правила, те ще дадат решение на, на проблема. Съвсем накратко, господин Балчитис. Господин комисар, вие разполагате с много власт. И аз мисля, че е в вашите задължения да информирате вашия началник, председателя на комисията, за това какво се случва с ваши колеги с ранга на комисар. Един от важните въпроси беше следния. Поканихте ли два представителя, например на Олаф, на генералния секретар от една страна и на надзорния съвет, за да се обсъди проблема? По първия ви въпрос, мисля, че съвсем ясно отговорих. По силата на съществуващите правила, Олаф следва да информира ръководителя на съответния орган. В този случай става въпрос за генералния секретар, който трябва да бъде уведомен. И по силата на разпоредбите, генералният секретар трябва да информира председателя на комисията. Тези правила бяха зачетани в пълна степен в този конкретен случай. Що се отнася до работата с Олаф и с надзорния комитет, аз провеждам регулярни срещи с генералния директор на Олаф. Срещам се с него и с неговия екип поне веднъж месечно. На 14 май се срещнах с надзорния комитет. Ние обсъдихме този проблем и ако се наложи, аз съм готов да поканя представители на двата органа, пак за да обсъдим избягването на подобни ситуации за бъдеще. Аз съм Крисли. Колегите Гайер, Старс и Крисли имат думата един след друг. Благодаря, господин председател, господин комисар. Много ви благодаря за изложението. Има някои моменти, по които тук в тази комисия сме на едно мнение, но и такива, по които не сме. Благодаря ви за това, че повтаряте, това, че констатирането дали е имало нарушаване на основни права е работа не на комисията, не на парламента и проче и проче а на съдилищата. Аз се уморих да го повтарям това нещо, но и общо взето, като че ли съм единствен. Хубаво е, че и вие го констатирате. Просто очаквайте да ви обвинят и вас като мен, че искате да прикривате на случай на нарушаване на основни права. Сега по въпросите, по които имаме единомислие. Благодаря ви за това, че казахте, че се опитвате да влияете да върху все още съществуващите недоразумения между надзорния комитет и генералния директор на ОЛАФ. Нашата комисия не веднъж е призовавала на ОЛАФ да се предостави повече персонал за разследващата дейност. Това беше направено. Толкова много персонал явно е имал директорът, че е искал да закрие бройки в надзорния комитет. Не може така. Нашата комисия е единодушна по въпроса за това, че надзорният комитет на ОЛАФ трябва да разполага с финансовите и човешките ресурси, които са му необходими, за да си върши работата както трябва. По този въпрос спор няма. Тук вече е ставало дума, че комисията, когато планира щатните бройки на целия апарат, наобщо казано, на а, комисията, трябва, а, не трябва да накърнява и апарата на Олаф. Напротив, той следва да бъде укрепен. С други думи, и надзорния комитет на ОЛАФ трябва да разполага с необходимия му персонал. Това са много важни моменти мога да кажа, че ние всички в тази комисия искаме надзорния комитет на ОЛАФ да си върши работата както трябва. Благодаря ви и за това, че казахте, че е, за очернянията, за които се говореше. Разбира се, че трябва да се защитават човешките права, включително и на обвинените. права. Сега беше безобразие, когато директора на Олаф размахваше пред нас един лист хартия, в който повечето от информацията беше зачернена. В рамките на сътрудничеството между Олаф и надзорния комитет на Олаф все още има какво да се прави, но все пак сме изминали известен път. Аз съм бил в доклада виждам и признати някои положителни моменти, но наистина двете, двата органа, ОЛАФ и надзорния комитет, не могат да работят в пълно души. Единия контролира другия. Einvernehmen zu schließen. Hier gibt es äh, schwere systematische очевидно има тежки системни проблеми. Спор няма и по въпроса за това, че трябва да се направи всичко необходимо, двата органа да си сътрудничат, като единия остава все така независим, а на другия не се пречи да упражнява контрол на този независим орган защото той е единственият ни инструмент да противодействаме на апокалиптичното бъдеще, което очерта колегата Гресле тук. Защо? Точно това е, за това надзорния комитет е нашето оръжие. Две думи за праговете. Никой член на тази комисия не би приел че Олаф започва разследване от дадена сума нагоре. От името на моята политическа група, на социал-демократите в Европейския парламент, мога да кажа, че ние просто ще подпалим чергата на всеки, който въведе такава граница. Не може да има прак така че е, тази формулировка не се разбира като постановени, не бива да се разбира като постановени прагове, но трябва да се изчисти недоразумението, тъй че в, между нас и християн-демократите няма никакво разногласие по този въпрос. Утре ще попитам и генералния секретар за това. Трябва да се изчисти всяка възможност за недоразумение, защото ако европейските измамници могат да разчитат, че до 1 милион могат да правят каквото си искат, защото Олаф няма да ги разследва. Не можем да допуснем такова нещо. Аз мисля, че и в това изречение не се има предвид това, затова трябва, то трябва да се промени. И още последно нещо да кажа за надзорния комитет. Аз разбирам позицията да гледаш нещата от високо, от орлов поглед, но това е удобна позиция. Но непременно надзорния комитет трябва да има възможност да получава всякакви документи и информация. И обратно това не означава, че надзорния комитет ще проверява, ще ходи след Олаф и ще проверява как е работил как е работила службата по всеки един конкретен случай. Не е вярно това. А и от към ресурси, и от към институционална рамка надзорния комитет няма възможност да проверява всеки един случай без изключение. Това, което би следвало да установиме дали има проблеми в системата и ако констатираме такива, трябва да ги променим. Председателят Бът Старс. Eh, Благодаря, господин председател. Как миналата седмица на на, на пленарното заседание се говори за данъчни обежища, офшорни операции и така нататък. Влязох след вас в залата за дискусия и бях с много добро впечатление. Имам чувството, че се разбираме, а днес малко ми се губи това чувство. Малко искате да влезете в ролята на Пилат, понтийски. Доколкото така чух е, общия тон на първото ви изявление начина по който говорите за работата и състава на надзорния комитет, честно казано, буди у мен безпокойство. Става дума не за начина по който го, не за самите думи, които подбрахте, а за тона, за начина по който го поднесохте. Може би и господин Барозо мисли така и ви изразявате неговото мнение но някак си излиза, че членовете на надзорния комитет са някакви полезни идиоти. Не е вярно. Те са много способни хора. Те са безполезни идиоти, извинявайте. Това са уважавани съди, магистрати с богат опит зад гърба си и тези хора жертват от своето време, за да уточняват неща, които следва да се уточнят. На времето, когато е, обсъждахме случая дали, аз ви питах изрично какво правите, за да следите работата на Олаф. Вие отговорихте, Олаф е независим орган и това е точно така. В този парламент едва ли има депутат, който да иска от вас да се месите в течащи разследвания. Няма такова нещо. Но пак се връщам към случая дали. всичко всъщност накрая попадна в ръцете на двама съдии на две съдилища и вие казвате, Олаф си свърши работата, ние скръстваме ръце или си ги измиваме като пилат понтийски и нямаме вече нищо общо. Не е така. Аз смятам, че комисията, както известно, е пазителка на договорите. Следователно, една от задачите и е да се грижи за спазването на договорите. В това отношение имате и своите конкретни правомощия. В момента ставаше дума, разбира се, за изключително деликатен въпрос за ваш колега и може би за това се взе решение нещата да бъдат предадени на съда. Но би било логично комисарят, който отговаря за Олаф, да не е информиран. Не е логично и вашия шеф, който прави всичко възможно да се капсулира. А, не, не мога да приема, че той няма задължението да провери дали в Олаф работата е била свършена съгласно правилата и изискванията. Тук съм съгласен с господин Гайер, че не е необходимо надзорния комитет да може да си пъха носа във всяко едно разследване, но когато има особени случаи, ето за този случай се каза, че е бил толкова особен и изключителен, че самият генерален директор се е захванал с него. И след като Олаф смята това разследване за толкова важно, си мислех, че комисията би трябвало да препрочете регламента за Олаф, за да види, дали всичко се спазва. Сега, никой не спори, че има надзорен комитет. Този надзорен комитет, че трябва да го има и че той трябва да проверява определени неща. В началото на своето встъпление вие казахте всичко това Казахте, че трябва да съблюдаваме независимостта на ОЛАВ, че трябва да съблюдаваме правилното прилагане на регламента и проче, и проче. Само дето комисията не прави това. Комисията пое риска да даде в ръцете на съдиите едно лошо, некачествено разследване. И се питам какво ако един от съдиите или дори и двамата постановят, че няма повод за разследване, че обвиненията са безпочвени. Мисля, че тогава пазителката на договорите ще добие проблем. Особено в такива щекотливи случаи трябва много да се внимава. Също вие казахте, че е, надзорният комитет трябва да анализира системните проблеми. Мисля, че точно това е прави той. През 2012 година аферата беше по-особена, но за всичко останало е, получаваме тези годишни доклади. Такъв обсъждаме днес. И господин Гайер, след толкова години вече започваме да четем и положителни неща в годишните отчети. Аз лично бих бил шокиран, ако не беше така. Да, има положителни моменти, но все още има и редица отрицателни моменти. Питам се каква е ролята на комисаря, чието задължение е да наблюдава Олаф имаме годишен доклад, а сега питаме вас най-конкретно вие какво направихте, за да сближите конфликтните страни. Какво отговорихте вие? Аз много си говоря с комитета надзорния, много си говоря и с генералния директор. Господин Волчитиш питаше нещо съвсем друго. А, събрахте ли ги на една маса да преговарят? Опитахте ли се да бъдете нещо като посредник? Или просто сте един наблюдател? Искам също така изрично да ви попитам за следното. Вие казахте, да, тези прагове и бележка под линия 54 са само за определени разследвания все пак сте длъжен да кажете пред нас и пред обществеността, че такъв прак е прекалено висок и той трябва да се занижи. Искам да попитам конкретно какво ще направите по този въпрос. Питате за текстовете в доклада, Аз не съм участвал през цялото време в преговорите, но нашия докладчик е участвал. Можем да си извлечем достатъчно полки от случая дали и от тези преговори. Аз и моята политическа група няма да приемем нов регламент, който да задълбочи проблемите за следващите 5-10 години. Първото нещо, което трябва да направим е да идентифицираме проблема и да обмислим как да протича по-добре сътрудничеството между генералния директор на ОЛАФ и надзорния комитет. Благодаря, колега Старс. Не ви е, прекъснах. Знаете, че имаме и отделна точка от дневния ред, 15-та, посветена на регламента. Щом толкова говорим за него, а сме и пресрочили, може би сегашната дискусия ще ни а, спес, ще ни се спести тази точка. Сега колегите Гресле, първо вие. Благодаря вземам думата отново, защото между другото Пилат Понтийски има доста особена роля. Аз съм католичка и поне веднъж годишно ми припомнят тази неприятна негова роля, тъй че никого не съветвам да я играе. Но тук възниква още един въпрос. Въпросът за безпогрешността. Явно има две институции в Европа, които са безпогрешни. Папата и Олаф след като не приемате критики. Това, което ме шокира е, че за всяко нещо ни е необходим прокурорът и съдята. Вие просто отричате на самия законодател да каже дали е спазен даден закон, а направо питате прокурора и съдята. Аз ви казвам, че регламент 1073 не, се, не е бил спазен. Малтийското наказателно право не е било спазено по време на дейността на Олаф в Малта. Член 259 от то наказателния им код, код, кодекс не е бил спазен. Хартата на основните права на човека е нарушена с а, тези телефонни подслушвания, с, с изискванията на данните от телефонните разпечатки е нарушено изконното човешко право на лични телефонни разговори. Казвате съдята, та съдята. Ами, зад всеки закон ли да сложим един по един съдя и по един прокурор да наблюдава дали се използва. Толкова ли сте безпомощни, че прибягвате до такива аргументи? Знам, че става дума за съдебната практика на съда в Люксембург. Просто единствен съвет, който мога да ви дам е да предприемете ограничения на щетите сега, в този момент. Закъснеете ли ще бъде фатално. Колегите го казаха, никой не иска от вас да се месите в текущо разследване, в текущо производство. Това, което очакваме от вас е през предстоящите срещи, които биха били безсмислени, ако изобщо не се месите в работата на ОЛАФ, да покажете, че вие сте комисаря, в чийто ресор влиза Олаф и че поемате тази отговорност щеше ми се годишния доклад който беше излезе още на 29 януари, да го бяхте прочели. Господин Шемета, съчувствам ви. Бях изпратила писмено запитване в комисията, някой чел ли е този доклад и сега ни казвате, че това е шефа на кабинета на председателя, генералния секретар и шефа на кабинета. А, са го чели. Най-малкото, което може да се очаква от вас, като комисар отговаряш за Олаф, е да сте го чели и вие. Е, колеги Сабамин. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, е, че сте сред нас. Да се върна към е, казаното от колегата Гайер за е, другата ни колега Греслер. Хипотетични е, мнения. Той каза също, че някой изглежда смята, че надзорния комитет трябва да е, е, проверява всяко разследване на Олаф. Не смятам, че някой от нас в тази зала е толкова наивен да мисли, че надзорния е, комитет трябва да роби във всяко е, следствие. Но не ми хареса това и е, първо, преди това ще, ще ви кажа и на вас нещо, господин Косарно, първо. Е, точно, точно това е, от което нямаме нужда, от е, е този е, димна завеса. Хората е, хората ни е, наблюдават, е, следят е, това, какво вършим. Казвала съм го и преди е, в тази зала и ще го повторя. Хората, които са ни наели е, за тази работа, е, слушат какво казваме и гледат какво правим. И аз не ги обвинявам за това. Е, нямам въпрос към вас, господин комисар но имам едно искрено, почти отчаяно желание към вас. Моля, опитайте се да разберете, че този, това дело, този случай, казва се от изключително значение, харесва ли ни или не, той ще има политически последствия, независимо от това от какви партии е, е, сме излъчени, към кои гарти или групи принадлежим. Така че не трябва да гледаме е, да, така с лека ръка да махнем на този въпрос. Трябва да го е, разнищим много внимателно, отгоре надолу и обратно. Е, благодаря много, колега Саваме. Е, отново има един тур въпроси. Е, комисар Шемета, е, желаете ли да коментирате по тях? Наистина много въпроси бяха поставени. Ще се опитам хоризонтално да ги е, засегна, колкото до въпроса за е, пределните нива, праговете, който засегна господин Гайер и е, е, някой друг е, тук. Нека да сме наясно, тези е, числа, не, суми не означават непременно прак някакъв. А, 2012, например, 46% от всички разследвания в митническата сфера и структурните фондове и по структурните фондове бяха от започнати, без въобще задействани, без да се знае какъв е, какво е финансовото, какво ще е, какъв ще е финансови ефект, дали е под или над въпросния прак. Но мисля, че съвсем логично за комитета, надзорни и Олаф да се съберат и да решат как да подобрят приоритети, свързани с е, е, следствените им действия. И това аз е, предложих на заседанието с надзорния комитет. Ако надзорния комитет тълкува тези правила, като смята, че тези правила са недостатъчни, има начин те да се подобрят. Но пак повтарям отново, 2012 Олаф започна два пъти повече разследвания в тези две серии, отколкото 11-та. 46% от тези е, следствие бяха започнати без въобще да се знае какво ще е финансовото е, е, въздействие, финансовия ефект или пък очаквания финансов ефект е бил под прага. Тоест политическия приоритет си остава възоснова на няколко критерия и възоснова на тези критерии Олаф решава да започне разследване или не. Нещо повече, решение да не, се, да не започва разследване не означава, е, че никой няма да свърши тази работа. То означава, че е, това дело е препратено към националните органи, компетентни органи и те ще трябва да решат е, какво да, как да постъпят в е, дадения случай. Значи няма безнаказаност, няма безнаказаност, както някои се опитват да кажат. Процедурите са ясно разписани и те е, функционират и мисля, че е, това е, хвърля светлина върху темата, прави ясни нещата. Разбира се, нищо не е съвършено. Ако е, трябва допълнително да се разработят правила, и да подредим приоритетите при следствената политика, да го направим. Аз предложих същото и на надзорния комитет и на генералния директор на ОЛАФ. Би трябвало да избягваме недоразумения относно е, тази фраза поглед от е, хеликоптер е, или някакъв друг израз, който така обобщава ролята на надзорния комитет. Ролята на надзорния комитет е да предлага е, систематична оценка на е, дейността на ОЛАФ. Но това не значи, че надзорният комитет няма право да е, се вгледа и в конкретни е, казуси. Напротив, надзорният комитет е, е, трябва да разглежда конкретни дела, е, за да е, извлече системни заключения – е, ето защо сме избрали този начин на работа и ако е необходимо да се подобри този начин на работа, аз е, приканвам надзорния комитет да бъде по-активен, проактивен е, в е, преценка на е, ситуацията, на системните въпроси, свързани с следователската дейност на ОЛАФ, защото ролята на този комитет е именно да открие системните проблеми и грешки в тази сфера. Това ме води, навежи на въпроса на, на господин Барстас относно правилата и разпоредбите и нашата роля – ние договаряхме допълнение изменение на регламента, договаряме от 9 години. Накрая стигнахме до политическо съгласие, но важното е, много важно е това политическо споразумение да се е, фиксира, да се е, е, така че да можем да стъпим него, да вървим нататък. Не трябва да забравяме е, съществуващите норми, но трудно е да очакваме, че е, преговори, които текат от 9 години, ще приключат изведнъж за няколко месеца ако се предложат е, е, допълнителни е, изменения към регламента. Най-вероятно просто няма да се стигне до регламент, защото ако съветът не приеме предложенията за изменение, тогава правилата са много ясни. Ако няма съгласие, не се постигне съгласие в определен срок, решение няма и това е, е ще бъде резултата на нашата 9 годишна работа. Това обаче не означава, че не трябва да работим за е, подобрение на дейността на Олаф. Е, вие сте ни пратили над 200 е, въпроса по различни конкретни теми и това е въпросника, по който работи сега персонал на комисията и хората, които отговарят за това, те сега формулират отговорите и те могат да послужат за е, допълнително подобряване е, регламента на ОЛАФ. И отново ще кажа, в момента ние е, приключваме, е, сме на финалната права от работата си по създаване на е, европейските прокурорска служба и е, заедно с това предложение е, ние поемаме и политическата инициатива да отидем по-далеч с, е, в подобряване регламента на Олаф, за Олаф. Важното е обаче да е, стъпим върху това, което вече е, по което вече има съгласие, а не да проточваме безкрайно преговорите, е, което, което би ни довело до е, сега етап, е, на който сме, при който сме на второ четене, е, да се окаже, че просто работата ни е била на празна до тук. Сега по въпросите, свързани с е, щата. Благодаря на господин Гайер за коментара му. Да, вярно е, че една от целите на реформата на Олаф е да се отделят повече средства за е, следствената дейност на Олаф. Е, и това се направи чрез е, организационните реформи на ОЛАФ. Колкото до е, състава на надзорния комитет, е, този въпрос ще бъде решен в непосредствено бъдеще и не очакваме там проблеми. Разбира се, трябва да помним, че комисията също се е ангажирала с е, самата тя с съкръщения, персонални съкръщения, е, съкръщаване на е, финансирането, така че няма да е лесно да се намери решение за увеличаване на щата, но мисля, че решение все пак ще има близко бъдеще. Колкото до членовете на надзорния комитет и тяхната роля – това беше вашето е, становище, вашето е, изявление. Аз съм напълно, е, аз тотално се разграничавам от него, господин Стас. Мисля, че комитета предоставя много, приноса на комитета е много ценен за работата на Олаф. Говорих именно на 14 май с надзорния комитет по този въпрос а именно, че мненията на, на, на, мненията на един надзорник е, е нещо много полезно за надзиравания и това трябва да е принципа, който, по който трябва да работят надзорника и този, който той, когато той, чиято работа проследява това не е, означава, че няма да има различие при е, преценката на една или друга ситуация, различия между е, обекта и субекта на надзор, но за тази цел е нужно да имаме конструктивен подход и да търсим конструктивни решения за въпросите, на въпросите, където има различия. В много случаи вече е, такива различия са изгладени. Е, сега споменах няколко, е, няма да се повтарям, е, че след е, бележките на надзорния комитет Олаф и възоснова на техните бележки и препоръки Олаф въведе мерки, като например въпросите с е, почерпване на информация, до която не трябва да има достъп, както и правила с, е, за достъп до системата за управление на делата, на казусите. Ето, това показва, че Олаф е готов и отворен да се адаптира и накрая по а, коментарите на госпожа Гресле и е, законовата уредба, е, която тя спомена, ще кажа просто, че ние не сме в състояние да кажем, че ние не сме тези, които ще решат е, дали законът, дали е нарушено правото в една или друга държава. Това не е ролята на комисията в е, такъв конкретен случай. Това трябва да се е, реши от съответния съд. Е, такава съдебно производство е в ход и ние ще изчакаме да видим какъв ще е, е резултата от е, това производство. Но нашата роля като политици е да работим за подобряване на законодателната рамка. Ето защо ние скоро ще излезем с предложение за Европейска прокурорска служба и е, идеи за допълнително до усъвършенстване регламента на, е, за ОЛАФ. Това е нашата работа. Разбира се, е, и тук има два аспекта, и в това има два аспекта. Тук също много важно е и надзорния комитет и генералния директор на ОЛАФ или ОЛАФ като цяло да бъдат независими органи. Аз мога да поканя двете страни на общо заседание, но те ще решат дали да приемат или не. Дали ще приемат нашата посредническа роля – или моята посредническа роля. До сега съм работил и с двете страни, и с надзорния комитет, и с Олаф. И мисля, че напреднахме. И двете страни се съгласиха, ако се съгласни двете страни, можем да организираме дискусия по въпросите е, от взимен интерес с участието на двете страни и моя милост. Да, господин комисар Шемета, благодаря ви много за е, тази е, дискусия. Сега да обобщя е, една доста дълга дискусия. Първо, след обед е, нашите разговори е, сочат, че в тази комисия расте безпокойството и около него се обединяват политическите групи. Разбира се, те имат различни е, е становище за политическия аспект на е, дискусията, но Конт сме, в Конт ние сме единни, че все по-тревожно е това, което наблюдаваме и че именно самата бройка на този въпрос е в този въпросник 200-та е, въпроса, които пратихме до Олаф и надзорния комитет, е, е, ясно говори за разящето ни така тревога относно доклада на надзорния комитет. Първо това беше. Второ, очевидно тече открита, отворена дискусия по ролята на ОЛАФ и надзорния комитет и е, другите институции. Е, така че можем да навлезем в малко повече е, подробности е, в е, последващата точка от дневния ред но е, ясно стана в тази зала. Аз виждам едно преобладаващо мнозинство тук, е, което е за това да имаме функциониращ надзорен комитет. Олаф е независим орган, но и надзорният комитет също е независим орган. Вие току-що подчертахте това. Тук става дума именно за разделение на властите, за вътрешния контрол. Някой трябва да контролира контрол, контролера а, и трябва да видим как а, надзорния комитет могат да а, преценят какъв е системния риск, ако не могат да надзърнат в някои от а, делата, в казусите. Те трябва да имат организационната, логистичната независимост да е, преценят какви методи ще ползват. В противен случай няма да могат да упражняват надзор. Това е ясно, е, че че не е достатъчно ясно. Е, именно от дискусиите ни е, тук, не след обед, е, може да бъде направен следния извод и, и той да доведе, да бъде елемент от едно решение. И третия въпрос, на който искам да се спра. Олаф е независим орган, но е свързан с комисията. А ние, парламента ние се обръщаме към комисията. Ние държим отговорни вас, е, е, държим ви отговорни не за процедурите в е, ОЛАФ, не за отдел, всеки отделен случай, но за това до каква степен институционалната рамка функционира добре. Вие отговаряте, вие сте пазители на договора, за, отговаряте за изпълнението на договора, за цялата законодателна рамка, а ние като, е, и като парламент, за нас вие сте първия е, адресат. Е, няма кой друг да се обърне към вас и да поиска нещата да стават както трябва и да се търси решение. Благодаря ви много. А сега да продължим с следващата тема. Е, за тази е, точка от дневния ред искам да приветствам с добре дошъл след нас Еди Тирни, дано правилно да съм споменал името е, от е, е съвета. Това е аташето по бюджета към постоянното представителство на Ирландия е, в, и председател на работата група за борба с финансови измами. И така, първо докладчика, желая ли тя да вземе думата? Благодаря. А, имам два документа. Единият е работният документ, в който се представят предложенията за изменение. И другият документ е проекто препоръка за второто четене, когато нашият председател се свърза с председателството на съвета се договорихме, че ще действаме по този начин. Значи за второ четене имам проекто препоръка. Препоръчвам приемане без изменение на доклада и продължаване на тристранните преговори. Уважаеми колеги, лично аз инвестирах много време в темата ОЛАФ. 120 са предложенията за измененията, които през 2008 година бяхме разработили. 95% от тях бяха прияти от, плен... от парламента. След това принудихме комисията, както знае комисара Шемета, да се отнесе сериозно към нашите изменения и започна един тристранен, едни, започнаха едни тристранни преговори за около 10 месеца. Договорихме и останалото. Лично аз не бях никак недоволна от резултата, можех да го приема. Вероятно помните, че много дълго се противях на всякакви промени на регламента. Накрая обаче се оставих да бъда убедена, че е по-добре да се промени регламента и да се внесе за второ четене. За това апелирам към съвета отново. Нека да се опитаме да подобрим текста на базата на опита, който междувременно сме набрали. Знам, че работната група на съвета не е гори от ентусиаза, ами аз на ваше място бих реагирала така. Но, колеги, ако оставим текста във вида, в който е в момента, ще продължаваме да се сблъскваме с проблемите, които обсъждахме току-що и така ще бъде дълго занапред. Всъщност става дума за четири съществени предложения за изменение, които съм класифицирала. Първото е най-важното на страница четвърта в документа искаме да дадем на надзорния съвет правото да изисква да получава достъп до документи, които смята, че са необходими, за да си върши работата. Ако не му дадем този, тази възможност, е, нещата ще продължават както до сега. Второто предложение за изменение изяснява един важен спорен момент в сегашния регламент, именно момента, когато е, се включва надзорния съвет. Има един случай, по който се е произнесъл Европейския съд. И това е моментът на предаването на досието, т.е. експост в последствие. И по този начин избягваме един спорен момент, който и до сега беше спорен защото иначе няма да успеем да намалим напрежението. Третият важен, трето важно изменение е проверката за съответствие с законодателството, проверката за легалност. Тази проверка е много старо предложение на парламента и целта е да се гарантира, че службата се придържа към правото и закона. Защото иначе ще е, бъдем съдени дълго, но, а, многократно. И освен това няма да страдат служителите от несправедливостта. В момента служителите на ОЛАВ не могат да се противопоставят на несправедливости, които им се причиняват. Моля ви, нека се придържаме. Четвъртото важно предложение за изменение е предложение, което внесе Инес от името на групата на социалистите. Да, обикновено такива неща са работа на парламента и е много трудно да се, да се вземат решенията, но ИСИП e e трябва да бъде предмет на, делегиран акт. за да можем и ние да следим как вървят нещата. Всъщност това е в интерес на съвета. Освен това има технически предложения за изменение защото констатираме, че в много случаи, примерно свидетелите не са достатъчно защитени. Мисля, че е, предложенията ни за изменения са много умерени. Наистина сме се съсредоточили върху най-необходимото просто за да се изчистят е, е, неяснотите, които в момента да се а, съществуват. А, нека да се опитаме да се договорим. Може би ще има и трето четене. Аз не съм песимист. Мисля, че сами ще си улесним работата. А, ще внеса текста такъв какъвто е в пленарна зала. Онези колеги от другите политически групи, които а, биха участвали с нови предложения да заповядат като докладчик, мога само да а, препоръчам да се приеме текстът на доклада така, за да не се караме до безкрай с съв с съвета. Просто сме длъжни да имаме а, една действаща служба ОЛАФ. Не можем да чакаме е, е, да се конституира европейския е, прокурор. До тогава могат да минат и години. А ние имаме проблеми, които трябва да решаваме в момента. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря ти, Михаил. Аз всъщност поисках думата, защото помислих, че си решил да не обсъждаме точка 15. Сбъркал съм. Председателят, господин комисар, поканихме ви днес и поканихме и представител на съвета, именно за да можем да осъществим диалог, размяна на аргументи, затова, господин комисар, ще ви помоля вие да споделите своето гледище, след това съветът ще го сподели. Чухте какво предлага нашата докладваща, чухте дискусията ни преди това. Продължаваме да се надяваме, че все ще се намери решение в интерес на всички засегнати страни. Заповядайте. Um, Благодаря. Мисля, че вече говорихме по много от аспектите, свързани с регламента на Олаф. Няма да навлизам в подробности. Ще премина по същество. В предишни изказвания вече съм заявявал защо няма как да се правят компромиси с ролята на надзорния комитет. Съвсем накратко. Първо, от самото начало на преговорите съвета и комисията имат различно разбиране за ролята на тази комисия. Имаше искане комитета да има много големи правомощия. Съвета от своя страна е, смяташе, че комитета трябва да наблюдава дейността на ОЛАФ с цел идентификация на системни проблеми в функционирането. На второ място, по отношение на състава и институционалната рамка, трябва да се каже, че членовете на комитета вършат своята работа в качеството и на допълнителна задача. По отношение на контрола за законността и участието на персонала в разследващите процедури, ISEPS, парламента и съвета имаха различни позиции. Съвета смяташе, че този въпрос трябва да бъде оставен на генералния директор на ОЛАФ, за да се гарантира гъвкавост на разследванията. Докладчика от парламента искаше институциите да създадат регулаторна рамка, според която ОЛАФ няма да има голямо пространство за тълкуване. Компромиса в крайна сметка стана част от проекта на регламент за в бъдеще, съответно, така наречените ISEPs ще съдържат процедурни разпоредби и няма да имат въздействие върху основните права. Регламента дава възможност на генералния директор да определи организацията. За да се избегне недоразумението, аз по никакъв начин не оспорвам правото на парламента да внася изменения на второ четене. Това право е част от договорите. Просто искам да поставя под въпрос е, метода, дали това е най-добрият начин да се постигне нашата цел и дали това е начинът да се подобри работата на Олов. Аз мисля, че ако парламента приеме допълнителни изменения, то реформата ще се провели. И то завинаги. договора дава ясни разпоредби за това какво трябва да се прави, когато няма споразумение на второ четене. Институциите имат 12 седмици, за да се договорят по компромиса. Няма нужда да се гадател, за да кажеш, че ако за първия компромис са били необходими, необходими 7 години, то 12 седмици едва ли ще са достатъчни за втория компромис. Комисията смята, че нейното предложение е било отхвърлено и няма как да се възобновят преговорите. Всички предложения за подобряване на регулаторната рамка на ОЛАФ, за подобряване на ефективността но съответно ще пропаднат. Какво имам предвид? Първо, няма да има поясняване на процесуалните права на съответните лица. Както добре знаете, настоящия регламент не съдържа правила в тази връзка. В светлината на дебатите от последните няколко месеца не виждам как можем да пренебрегнем важността на тези подобрения. На второ място, държавите членки няма да бъдат задължени да усъвършенстват своето сътрудничество с ОЛАФ. Тук става въпрос най-вече за единната точка за контакт и задължението за отчетност пред ОЛАФ относно националните производства. И на следващо място ясно се определят задълженията за отчетност на генералния директор пред надзорния комитет, например във връзка с продължителността на производството. Всичко това показва, че имаме много какво да губим. Аз смятам, че заключенията в а, доклада за регламента трябва да бъдат представени пред Олаф и пред комитета. Следва да се види дали има възможност за подобрение на, на предложенията. Следва да се обърне освен това внимание и на Европейската прокурорска служба, която ще се създаде, тъй като тя ще окаже влияние върху дейността на ОЛАФ. Комисията искаше да помогне на парламента да одобри компромиса. Комисията е готова да погледне отново регламента, наред с а, идното предложение за Европейска прокурорска служба. По този начин ще успеем да продължим работата за подобряването на регулаторната рамка на ОЛАФ. Това според мен е правилното решение и смятам, че всеки, който проявява интерес и желая ОЛАФ да защитава основните финансови интереси на общността, би следвало да ме подкрепи. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега искам да дам думата на господин Едитени от съвета. Заповядайте. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми депутати. Искам да ви благодаря, господин председател, за поканата да присъствам. За мен е голяма чест. Както вие казахте, казвам се Еди Тени и аз съм председател на работната група в съвета за борба с измамите. Моя посланник е заед. Днес след обед аз съм тук, за да представя позицията на съвета. В а, месец февруари съвета прие своята позиция по отношение на регламента на ОЛАФ. Съвета смята, че реформата на регламента ще допринесе за подобряването на защита на финансовите интереси. Новия регламент ще укрепи независимостта на ОЛАФ и ще уточни ролите на надзорния комитет и на генералния директор. Ще се осигури навременното разменяне, обмен на информация. Както чухте, комисията подкрепя споразумението и аз подкрепям казаното от комисаря. След много години на преговори и разговори с сложен характер, в крайна сметка през минали октомври стигнахме до компромис. Искам да ви припомня, че позициите на институциите бяха толкова различни, че имаше нужда от 7 години, за да бъдат сближени те. Аз самия участвах в разговорите и си спомням деликатния компромис, който беше постигнат благодарение на усилията и на датското председателство. С оглед на последните разговори в рамките на работната група на съвета, трябва да кажа, че делегациите са против подновяването на разговорите и против развалянето на споразумението. Според институционалната рамка съвета може или да приеме всички изменения, или да ги отхвърли изцяло. Мисля, че ще трябва да се срещнем в края на годината за разговори. Моя посланник смята, че реформата трябва да бъде прокарана максимално бързо. Тя ще спомогне за защитата на финансовите интереси на Съюза, ще спомогне и за засилване на отчетността на Олаф. Надявам се, че вие ще приемете текста в настоящия му вид, текста, който беше договорен в рамките на компромиса. Благодаря за поканата. Благодаря, каза председателя, давам думата на депутатите. Господин Гайер е първи. Yeah, um, благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря. Господин Гайер има думата. Благодарих без микрофон на всички институции. Сега искам да направя конкретно предложение Малко понамаляхме тук в залата, но все пак има три политически групи, които са представени. Може би има шанс да се разберем. Проявявам доста симпатия към предложенията за изменение на Инге. Помня как ни каза, можем до тук, от тук на там не можем да ги убедим. все пак по отношение на някои изменения те убедихме да си държим на позицията. Нека да се върнем към първоначалната си позиция. Мисля, че така е по-мъдро. Не, че целите, е, че не споделяме е, целите на измененията, които ти а, е, а, внасяш, но мисля, че ще загубим, ако отново развържем пакета и подновим а, преговорите. Мисля, че след 9 години преговори е хубаво да си е, осигурим напредъка, който сме постигнали до тук, както се казва в Германия, да си го вържем в кърпа, преди да продължим да подобряваме а, е, законодателната рамка. Защото ако сложим на кантара това, което имаме да губим и това, което бихме могли да спечелим, смятам, че това, което бихме загубили е повече. Защото то е опасността след 9 години работа, в която и ти, Инге, си хвърлила много труд, е твърде голяма. От друга страна, както каза Барк преди малко, не, му се чакат, не ни се чакат осново 5-10 години, за да решаваме проблеми, които отдавна сме идентифицирали. Поблъснах, поблъсках си главата по този въпрос и искам да по, и се пообърнах към комисаря а, и получих отговор, за който му благодаря а именно да ще има ли възможност след две години, след като а, вече имаме известен опит от прилагането на регламента, ще може да се прави преразглеждане. Така че тук се, по този начин се изчистват страховете на Барт. Именно след две години има възможност, това е сравнително кратък период, ще има възможност за изменение на регламента за ОЛАФ в рамките на нова процедура с съответната проверка за законосообразност и правна сигурност. Ако трябва да правим преценка между двете възможности, лично мен, ако питате, нека да оставим нещата така, както са договорени до момента. А, обсъждали сме ги достатъчно, включително и преди случая дали в тази комисия, защото така ще има повече правна сигурност, така ще бъдат по-защитени финансовите интереси на Съюза. Нека да започне прилагането на регламента колкото може по-рано, за да се установи къде са грешките и след две години отново ще можем да преразглеждаме. Сега не може да а, си позволим да загубим 9 години и да се върнем към най-старата уредба и да започнем всичко от начало. Не е добър подход това. Okay. I would now, uh, propose that we... Добре. Аз предлагам сега да приключим разговорите, ще дам думата на докладчики е, за заключителни бележки. И освен това бих попитал процедурно. Сред нас представителите на проучването от МОСНО европейските инициативи за убежище и така нататък. Нека да обсъдим дали ще е, обсъждаме тази, този въпрос. Но сега госпожа Гресле. Много благодаря на всички. Колкото по-дълго се занимавам с договорения след 9 години от текст, толкова повече проблеми имам с него. Нямам нищо против да го внесем в пленарна зала, но господин комисар трябва да ви кажа следното. Така както се про се случи този конфликт, никой не беше предполагал в началото на преговорите. За никого няма да е от полза, ако тази служба бива просто така проваляна от своя генерален директор. Точно това е ситуацията, която се получи. Съжалявам, колеги. Настойчиво апелирам към съвета да изслуша и надзорния съвет. Мисля, че отложихте срещата с него и не сте го направили до сега, не е справедливо към тази организация, която ние сме свикали съвместно и е, е, важна за вас, поне така казвате. Не е справедливо да не ги изслушате, най-малкото, за да чуете от самия източник е, как вървят нещата там. Не смятам, че кой знае какъв проблем да седнем още веднъж и да договорим някои нови неща. Моля ви, отнасяйте се сериозно и към проблемите, и към предложените изменения. Не го правите за сега, нито съвета, нито комисията. Ще загубим доста неща, ако започнем отново да преговаряме. Да, аз познавам най-добре текста но продължавам да, насу... да, да настоявам. Имам свободата на депутати, имам свободата на представител на политическа група, ще внесем, ще внеса като докладчик измененията в пленарна зала. Освен това, преговаряхме точно 10 години. Две години ни протакаха от съвета, след това две години от е, комисията. Е, въобще целият този процес може да мине много по-добре, съжалявам. Благодаря. Господин комисар, искате ли да кажете нещо? Тук беше направен коментар, който засяга мен лично. Госпожо Гресле, вероятно ще се съгласите, когато ви кажа, че когато поех своя мандат като комисар, веднага внесох предложенията за реформа и започнахме работа започнахме да водим тези тежки преговори. Всички разбираме, че е, въпросите в а, е, вашите изменения бяха обсъждани е, надълго и на широко в рамките на тристранните диалози. Всяка дума от а, вашите текстове беше а, дебатирана между съвета, парламента и комисията и какво постигнахме в крайна сметка. Един много крехък компромис. Ние не сме напълно доволни, вие не сте напълно доволна и съвета не е напълно доволен. Но така стоят нещата с компромисите. И мисля, че ще бъде изключително жалко, ако загубим този крехък компромис – поради вашите изменения. И както каза господин Гайер, комисията е готова да направи декларация, че веднага ще направи оценка на това как да се промени и подобри регламента за дейността на ОЛАФ – но нека да използваме това, което вече имаме и да не губим време. Председателя, мисля, че така приключваме по тази тема днес. Разбирате, че дебата относно надзорния комитет води до там, че някои депутати смятат, че стария регламент е по-добър от новия, така че Помислете си върху това. Сега. Остава ни още малко време. Може би бихме могли да продължим и 10 минути след предвиденото време на английски. Е, съжалявам, че се забавихме. Темата беше изключително важна. Днес представяме едно проучване за европейските инициативи за елиминиране на данъчните убежища. Нашия докладчик е Барт Стаас. Е, Няма да коментирам е, е, сега непосредствено, защото сме поканили комисаря, за да проведем дискусия имаме всъщност, разполагаме се всички документи аз не бях съгласен с комисията е, по предишното досие, но по това съм съгласен. Добре, тогава предлагам да, из, да изслушаме другите и след това да потърсим друга възможност, следваща да обсъдим това, това проучване и ще бъде добре, ако комисаря Шемета може отново да бъде с нас и за, е, за него. А сега, господин Акерман, имате думата. Благодаря, господин председател. Uh, uh, um, Съвсем е, кратък е, преглед е, на презентацията по това проучване на Европейската инициатива за е, край на елиминиране на данъчните обежища и офшор и финансови изделки и въздействието на тези конструкции върху собствените ресурси. Е, сега е, основните, ще се спра на основните източници на информация, дефиниции на е, данъчно убежище, е, пропуски, припокривания, изменения в е, е, данъчните обежища, институциите в отделните държави, кой ползва данъчни обежища, за как, с каква цел общото въздействие, общия ефект от тези обежища, европейската политика, инструменти и работата на други организации и органи, както и ефективност и последователност, взаимосвързаност на всички политически инструменти и заключение някои някои препоръки. С мен днес е един колега, който, е, с който се взаимодействахме по този доклад. Той е доктор Уилям Белчек от е, е, университета Сент Андрюс, който седи вдясно от мен. Той ще представи въпросите, свързани с политиката и е, работата на други организации по този въпрос. И така, цялостната цел на това проучване беше да се преразгледат европейски инициативи за е, преустановяване на премахване на данъчните пристанища, както и е, офшорни е, финансови сделки. Две сфери бяха проучвани, проучени. Първата беше характеристиката, ролата, използването и въздействието на данъчните пристанища и офшорките и юрисдикциите, свързани с тайна на банковите, с банкова тайна. Втората беше политика и контрамерки на Европейски съюз, Г20, ОИСР и други международни органи. Конкретно по първата сфера, която проучвахме, е, Търсихме дефиниции и характеристики на данъчно обежище, е, общото въздействие на данъчно обежище, е, е, компетен... юрисдикции, практики, въздействие върху бюджета на ЕС, потребители и ползване и на данъчните убежища, въздействието им върху финансовите интереси на Европейския съюз и какво, какво е значението и как се отнася този въпрос към въпрос въпроса с ДФС. Втората сфера обхваща въпроси, свързани с европейските правни инструменти, европейски политики, контрамерки, други органи, взаимодействието им, международни подход, е, ефективността на европейските политики и инструменти и взаимосвързаност между и последователност на стратегическия подход, е, възприят от ЕС. За да се проведе това проучване, ние прегледахме наистина е, богат набор от документация, документи, е, консултирахме с лични заинтересовани лица, е, главна дирекция Таксут, ОИСР и Глобалния форум за прозрачност и обмена на информация за данъчни цели и много други. Проведахме и проучване, анкета, повече от една, е, за съжаление, отговора, е, процента на отговорите на анкета беше доста малък, нисък. Имахме редица конкретни е, случаи и работата, действителната, се проведе между октомври 12, феврари 13 и доклада бе финализиран април 13. Когато говорим за данечно обежище, ние имаме предвид и включваме всъщност е, няколко е, конструкции в същия термин, значи юрисдикции за е, поверителност на да, банкова тайна, офшорни зони, некооператив, не несъдействащи юрисдикции. Е, Преразгледахме, разли, различни е, източници на информация, един списък е, от различни органи, включително ОИСР, Глобалния форум на ОИСР, МВФ, Банката за международни сетълменти, Европейския парламент, Европейската комисия, ФАТФ, американска. Американската служба за е, отчетност, е, е, мрежата данъчно правосъдие в данъчната сфера и офшорни вебсайти, сайтове. Е, трябва да спомена е, Американската служба за е, държавна отчетност. Те имат списък, който проистича от три отделни списъка. Два са на ОИСР от 2000 и 2000 е, година проучване на международни е, от 2006 е, Американското бюро по тези въпроси и третата от документация от данъчните служби на САЩ. Цялостното заключение е, че няма дефиниция, е, по която е, универсална дефиниция. Е, припокриват се различните дефиниции, а има и значителни така пропуски и разминаване между дефинициите, които се използват от различни организации. Ще се спра на това след малко. Което е важно, също до сега съществуват различия между дефинициите на Европейския парламент и на Европейската комисия. Няма да се спирам на всички тези определения, но обобщили сме основните характерни черти, които обхващат всички дефиниции. Значи данъчно обежище има за цел да улесни избягване плащане на данъците на, на, на резиденти, на, на, на е, е, живе, е, хора, които нямат место живеене на, този, на съответното място, преференциален данъчен режим, ударение върху спънки към обмен обмена на информация, не изискват никакви, нямат изисквания за разкриване на информация, няма никакви държавни стандарти изисквания и от гледна точка на ОСР са, са подписали по-малко 12 споразумения за обмяна на данъчна информация. Сега две е, така широко дефинирани групи на данъчни обежища сме е, изработили. Едната е, е юрисдикция за е, вредящи практики, е, дан, е, данъчни практики и е, юрисдикция за е, е, секретност, за тайна на, данъч, е, на банковата е, е и банкова тайна. Това тя подпомага помага, помага избягване и неплащане на данъци, както и организираната престъпност. Това са е, правосъдни системи, е, които не, е, не практикуват банкова тайна, но пък е, се ангажират с е, вредящи на, е, данъч, вредни е, данъчни практики. Е, в нашия доклад ние не предлагаме е, окончателен отговор на въпроса за е, дефиницията, защото не е възможно, както казах, възоснова на тези различия да имаме такъв списък, но ясно е, че много юрисдикции по света, с правосъдни системи е, е, участват в е, вредящи данъч, вредни за данъчната система практики. Това е свързано с територии. Това става и в територии, които исторически са свързани с държавите членки. Тук виждате някои юрисдикции, които са класифицирани като офшорки, е, тяхната бройка е различна според е, на различни етапи е, и в различни, според различни организации. Най-дългият списък бе изготвен от МВФ през 2000 та година. Той бе допълнен от ТОР списък 2007 на МВФ, който вероятно стъпва върху по-стрикни критерии списъка най-долу е, е, е банката, на банката за международни е, е, плащания, международни сетълменти. Това е списък на офшорки и се отнася до второто три месече на 2012. Изкусите ни с Генерална дирекция Таксуд сочат, че самата комисия няма изготвен черен списък или списък на и обежища и нито пък списък на юрисдикции, които не гарантират коректно данъчно облагане за да има е, черен списък, комисията разчита на работата на ОИСР и на глобалния форум на ОИСР. Е, това е, би създало проблеми, както сочим в доклада си и след малко ще разберете защо относително малко а, юрисдикции има, които се явяват във всички списъци. Те не са непременно най-крупните, е, значимите данъчни обежища. В дясно виждаме списъка на ОСР от 2000 е, вляво Националното бюро за економически е, изследвания на САЩ, списък от 2006, МВФ 2007, след това доклада на ОИСР от 2009, доклад за напредъка, както и на Банката на международни е, сетълменти 2012 и финансовите индекси за финанс, банкова тайна също. 2011. Ако продължим по този списък, е, виждаме, е, че няколко държави членки е, са включени в няколко, фигурират в няколко от списъците, но никога не са били включени в например, в списъка на ОСР като данъчни убежища. Очевидно, значително е, многозначително е, ако видим в дясно е, в е, ранкирането им, подеждането им в е, индекса за финансова тайна, виждате техното въздействие. На тази таблица виждате юрисдикции, които е, в е, е, доклада за напредъка на ОИСР 2009 е, се считат, че прилагат международните данъчни стандарти, е, т.е. те не са е, класифицирани като ОИСР, като е, тайни е, системи. Е, виждате, че те фигурират и на други списъци и в е, списъка на ОИСР от 2000 също. 2009 е, е, те са е, определени като други финансови центрове, а не като данъчни обежища, макар че в много случаи някои от тези юрисдикции са общо, всеобщо признати като доста така всеизвестни данъчни е, обежища. Това е списък от Банката за международни е, е, сетълменти от доклада за трето три месече на 2012 е, виждате пасивите на глава от населението. Това сочи до каква степен данъчните обежища предоставят услуги на организации, които нямат местоживеене в съответната юрисдикция. Е, Таймановите острови очевидно е, държи първенство с е, пасиви от 25 милиона долара на глава от населението, след това Джерзи е значително по-малко. Само да спомена няко работата, свършена от Charity Action Aid е, те са изготвили списък на всички е, клондове на е, компании, които са, търгуват на борсата в FTSE индекса. Някои от тях използват, те използват службите, списъка на, на службите за отчетност на САЩ от 2008, за който говорих по-рано. Според този списък първите 100, които се котират котират на, на лондонската борса. Сред тях е, американския щат Делауер най-забележим. Е, е, е, всички те имат 2500 е, е, клона и дъщерни фирми. След това е Холандия с 1280, Ирландия 706, Джерзи, Хонг-Конг, Люксембург, Сингапур, Каймановите острови и Швейцария се подреждат надолу. Тук виждаме взаимовръзките, връзките между редица юрисдикции, които в различни, в различни периоди са, били, са попадали в списъка на данъчните обежища. Виждате връзката им с Обединеното кралство и редица на британски територии, отвъд морски територии, зависими ами, от короната територии, както и бивши британски колонии са сред тях те са важни заради връзките им с Обединеното кралство, защото тези исторически връзки не са толкова стари. Съществуват институционални връзки, езикови връзки и, и така предпочитания, предпочитания по отношение, благоприятно законодателство, сходни законодателства с британското и благоприятни от тази гледна точка. Важно е да си има предвид, че това не е чисто британски проблем проблем. Отново, ако се върнем към статистиката, която споменах преди малко, най-крупните 100 компании, 100 компании на, сток, на е, стоковата борса, които отговарят за 80% от капитализацията, те попадат в 80% от а, е, а, е, британски, а, на британски територии. В държави членки има 2477 клона или дъщерни фирми на такива предприятия, фирми, извинете. Сега въпросът за това кой е, ползва е, тези данъчни обежища и с каква цел. Е, малко е, групи в обществото не се ползват от тях е, по един или друг начин. И това е един много обобщен поглед върху нещата. Мисля, че сте запознати с него, но искам да се върна към статистиката на ActionAid. Най-важните потребители това са водещите 100 фирми на лондонската борса. Това са предимно банки с 1780 клона в данъчни обежища, в петрол и газ, водещия сектор, медиите, минно дело, помощни, комунални услуги, няколко банки водят този списък с 496 е, е, клона 671 е, и така нататък. Прощавайте една кратко прекъсване. Председателят благодари на преводачите за помощта им през деня. Сега ще продължим, казва председателя, без превод на английски. Um, coming now on to the overall impact of uh, tax havens. Um,